Председателката, колеги, нека започнем. Знам, че този начален час, 14.30, е малко неудачен. Ще видим дали няма да можем да внесем някаква промяна. Много се радвам за първи път от встъпването на комисар Габриел в длъжност да я приветствам с добре дошла на наше заседание. Госпожо комисар, както знаете от времето, когато самата вие сте била депутат, всяка една наша ресорна комисия редовно обменя мнения с комисарите в рамките на структурирания диалог с комисията. Наближава краят на законодателния ни мандат, наближават следващите европейски избори. Въпреки това ни предстои още много работа тъй като предстои да излезем с предложения за следващото поколение на програмите за финансиране, например. Надяваме се да приключим и работата по директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и по други досиета от тази област. Работната програма на комисията за 2018 предвижда редица инициативи, които са сравнително нови от гледна точка на европейската политика. И ще поставят обществото пред нови предизвикателства. Имам предвид, например, фалшивите новини, все по-силната необходимост от подобряването на цифровите умения на хората и други. Зная, че всички тези проблеми за вас са много важни, затова и сега с удоволствие ще се запознаем с вашата позиция и с инициативите, които планирате. Сега ще ви дам думата. Нека преди това ви предупредя да се вместите в рамките на около 10 минути, за да имаме достатъчно време за разисквания. По време на минали заседания с комисари изпробвахме така наречената процедура пинг-понг, която според нас е много интересна. По време на дискусията координаторите ще могат да се изказват в рамките по на две минути, останалите колеги в рамките по на една минута. След това веднага ще ви даваме думата за отговор. Ще има възможности за доуточняващ въпрос. Така дискусията е по-жива. Ще приложим тази процедура и днес. Ще видим дали ще сработи също така добре, както и на предходните заседания. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент. Най-напред искам да благодаря за това, че ме поканихте на този диалог. За мен е много важно да работя съвместно с Комисията по въпросите на културата и образованието, за да можем да изградим заедно единния цифров пазар. Искам да благодаря на всички ви за конструктивната ви роля в работата по досието, свързано с цифровото развитие. Днес това развитие има невероятно отражение върху всички економически отрасли и върху сферата на културата. Вие знаете, какъв е потенциала на цифровизацията за преобразуване на обществото и на културата. Знаете това толкова добре, колкото мен. Цифровизацията и културата – е, вървят ръка за ръка, тъй като едното помага за максимално демократичния достъп, максимално широкия достъп до другото. Е, необходимо е възможно най-голям брой европейски граждани да получат съответно образование и да имат е, достъп до европейските културни услуги. Представям се пред вас в важен момент. Малко време остава за доизграждането на единия цифров пазар. Това е наш общ ангажимент. Е, ние сме предприели приоритетно важни е, законодателни инициативи и на мен ми се иска заедно с вас е, да обсъдим това и да се възползваме от този политически устрем още няколко благодарности. Благодарност за вашата работа и вече постигнатия напредък в връзка с директивата за аудиовизуалните услуги. Искам в този дух да продължи работата. Необходимо е да постигнем успех по този законодателен приоритет. Искам да благодаря за всички други дейности, свързани с авторските права и там е необходим напредък. По досието САДКАМ вчера бе проведена първата тристранна среща. Атмосферата е много ползотворна. Надявам се, че със законодателите ще продължат успешните усилия в работата и по това досие. И сега веднага ще се обърна към една тема, която ми е много скъпа цифровата компетентност. Въвеждането на цифровите технологии във всички сфери на економиката изисква придобиването на нова компетентност. Е, голяма част от работниците, а и не само работниците, трябва да притежават такава компетентност. Е, комисията е, през януари прие план за образование в цифровата сфера, като ще бъде даден срок на държавите членки да се приспособят към сегашния преход към цифровата сфера. Необходимо е да има технологии в образованието и да се създадат условия за придобиване на компетентността за живот и работа в цифровата сфера. Множество предприятия твърдят, че младежите, които излизат от училище, нямат така необходимата им компетентност в тази област. Над 40% от предприятията в Европа, които търсят специалисти по ИКТ, смятат, че им е трудно да намерят добри специалисти. И за това през декември 2017 година дадох начало на пилотна инициатива, която се нарича Digital Opportunity – цифрови възможности. Е, на 6000 е, ученици и е, млади е, абитуриенти ще бъде дадена възможност да извършват стажове, да се обучават по стажове в други държави членки между 2018 и 2020 година. Силно се надяваме, че голям брой учебни заведения ще участват в инициативата и се надяваме, че в бъдеще в подобни проекти ще участват още повече хора. Още една тема, която ни е близка и за която ще говорим все повече, е тази за следващата многогодишна финансова рамка. Мисля, че европейските фондове имат много важна роля при подпомагането на хората да изградят новата компетентност, която им е необходима, за да си намерят по-лесно работа и да бъдат конкурентоспособни там, където работят. Необходимо е обаче ние да се намесим, за да не остане никой на страна, да не остане никой изолиран. И веднага ще се е, спра на програмата за подпомагане медия. Е, аудиовизуалният пейзаж се е променил. Е, все повече младежите са склонни да потребяват културно съдържание в диалогов режим е, и индивидуално. И за това е важно аудиовизуалното съдържание да отразява нашите общества и нашите ценности. От тук задължително е голяма част от съдържанието, което циркулира по платформите за споделяне, по социалните медии и прочи и прочи, да, бъдат създавани от, да бъде създавано от европейски творци и продуценти. В този контекст, когато изготвяме новата финансова рамка за след 2020 година, новите финансови перспективи, е изключително важно и деликатно да обърнем внимание на програмата Медия. Подчертавам че комисията се придържа към ценностите, залегнали в основата на тази програма. Според мен, бъдещата програма Медия трябва да има същите стратегически цели. Културно разнообразие, резиково разнообразие и конкурентоспособност като съответно действията трябва да бъдат преосмислени с оглед на новите предизвикателства и новия аудиовизуален пейзаж. За тази цел ни е необходим бюджет на висотата на предизвикателствата. Вече съм се ангажирала по време на мандата си заедно с целия си екип да работя за този ангажимент. Е, недостатъците на аудиовизуалния пазар е, са добре познати. Европейските филми по-трудно пресичат европейските граници, отколкото американските филми. По-малко видими сме на пазара, ако мога така да се изразя. Е, всъщност, това, което се предлага, не е достатъчно достъпно. И за това ми се иска да се изгради европейски репертуар от европейски филми. Искаме се е, преди края на 2018 година Европейската година на културното наследство да направим нещо като прототип в тази сфера. И за тази цел ще направим поредица от срещи с заинтересованите. Първата е, кръгла е, маса ще се проведе по време на Берлиналето в Берлин искаме да съберем максимален брой идеи, да ангажираме максимално енергията на хората. На първи план хората ще могат по този начин да разберат техните филми, в кои фил... страни се показват и се експлуатират. Ще се види къде има достъп в режим интернет, къде няма достъп в режим интернет Необходимо е да не се изоставят произведенията и да не се облагат прекалено с различни финансови тежести, когато хората се опитват да достъпват до тях на европейските граждани трябва да се даде възможност в интернет да получат а, възможност да гледат филмите, които са им интересни. И това да бъде законен достъп. Искам също да се спра на друг момент. Стратегията, цифровизацията за културата. Искаме се тук да се спра на смисъла на тази инициатива. Аз стоя лично зад нея. Смисълът е цифровизацията да бъде свързана с културата, така че потенциала на цифровата сфера е, да увеличи е, благотворното отражение на културата върху економиката и върху обществото. Това е възможност е, да се потвърди, че културата не е носител на песимизъм и недоверие, а напротив на просперитет и оптимизъм. Стратегията ще се базира върху шест основни стълба – разширен и по-демократичен достъп до културата, разширяване на аудиториите, утвърждаване на нашите таланти, търговско разпространение на обектите на културното наследство и достъп до финансиране. Когато започна дискусията, аз по ваше желание бих могла да разгърна повече детайли от тази своя инициатива. Още нещо, което вие споменахте, госпожо председател. Новините Менте. Надежната информация е сърцевината на демократичното общество. Въпреки това, все по-често в цифровото пространство, в цял свят се споделят неверни новини, невярно съдържание. Необходимо е да се предприемат действия – за борба с тези новини. Ние ще се опитаме да им противодействаме ефикасно, чрез принципите на оперативното саморегулиране. Това ще бъдат инициативи, които ще бъдат предложени на парламента и на съвета в април месец. Ние се опитваме да се допитаме до заинтересованите, до държавите членки, до експертните групи от специалисти по медиите, е, има експертна група, която е, ще е, заседава за първи път на 23 февруари. Има група на високо равнище също така, която готви в момента доклад и аз очаквам резултата от цялата тази работа. Изключително съм обезпокоена от отрицателното отражение на новините менте върху основните права и върху нашите ценности. Смятам, че свободата на изразяване предполага и бдителност от страна на обществените органи на всички нива, за да не се замърсява разпространяването в обществото информация. И искам по този последен пункт ясно да заявя. Когато говорим за новини менте, аз имам е, абсолютен лимит да запазим свободата на изразяване и правото на информация. Но в този контекст трябва да се каже, че всичко опира до отговорност. Мисля, че трябва да имаме смелостта да възприемем общ подход. Ако не го направим на европейско равнище, рискуваме в обществото да се появят разломи, включително да се възстановят националните граници в културната сфера много добре знаем, че е, фалшивата информация не познава граници. Затова всички трябва да работим заедно. С това ограничавам изказването си. Благодаря ви още веднъж. Благодаря за вниманието. Очаквам вашите изказвания и въпроси. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Председателката, благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за много амбициозната работна програма, която сте изготвили за едните месеци. Сега пристъпваме към разискванията. Първо ще дам думата на координаторите. Силвия Коста, моля най-много две минути. Президенте, кара комисаря, суно. Благодаря, уважаема госпожо комисар. Много се е, радвам, че отново имаме възможност да се е, срещнем и то е, по темата за закрилата на децата, за опасностите, на които те са изложени в интернет. И мисля, че по този въпрос комисията проявява пълно желание да направи всичко възможно да противодейства на киберпрестъплението, на кибертурмоза срещу децата през октомври. Мисля, че ще можем да организираме съответната среща, което ще бъде един успешен а, завърших. Е, мисля, че това ще бъде и важна задача на българското председателство. Мисля, че по принцип, когато говорим за закрилата на децата в интернет, трябва да имаме предвид и по-общата рамка за защита на правата на човека и за социалните гаранции за социалните платформи, онлайн телевизията и така нататък. На първо място, първо бих искала да науча нещо повече за цифровото образование, което е свързано, както поглеждам тук Кристина, която е нашия докладчик, с новата инициатива, която проистече от срещата на върха в Гьотеборг за развитие на социалния стълб, на компетентностите. По какъв път смятате, че може да тръгнем, за да се постигне тази цел? Планът Юнкер за стратегически инвестиции дава платформи за подкрепа на съществуващите образователни платформи, защото такива вече съществуват в Европа, но и въвеждането на цифровото обучение в училището, в университета, в научните организации. И съвсем бързо следващия въпрос. Много ме интересува възможността за създаване на европейска платформа за европейски филмов репертуар. Вие говорихте по този а, въпрос, че това е възможно да се направи. И последно, приключвам. Цифровата култура проявява най-добре, когато се а, реализира новата стратегия? Знаем, че няма много време, но това са важни въпроси, които трябва да бъдат зададени. Председателката, да, не сме толкова много присъстващите тук в залата, но трябва всички да се ползват с равни права. Ако след това искате да зададете още един въпрос, може да сигнализирате още веднъж. Така ще е по-справедливо. Госпожо комисар. Благодаря, госпожо Коста. Благодаря за възможността, която ми давате да отговоря на тези въпроси. Веднага ще се спра на първия. За защитата на децата. Един от всеки трима потребители в момента е млад човек, когато говорим за интернета. Трябва да помним, говорейки за младите хора, че интернет има много положителни страни, но и много тъмни, мрачни страни. Затова ние се мобилизирахме на 6 февруари в Страсбург. Започнахме европейска информационна кампания По-безопасен интернет за Европейския съюз. През 2018 година трябва да станем свидетели на една истинска година на медийно образование обучение, на обучение за това как да се пазим от атаки в кибернетичното пространство. И тази кампания, това е най-важното за нея, цели да предложи на младежите е, средства, инструменти, чрез които да се запознаят с реалното функциониране на интернет, е, да се пазят от негативното му отражение. И същевременно за мен е много важно, че тази кампания е с участието на родители и на учители. Мисля, че само с общи усилия можем да постигнем целта по-безопасен интернет. Във всички държави членки ще има центрове за безопасен център ще има центрове за безопасен интернет. Те ще дадат възможност с максимална аудитория да се сподели информация за това как, например, да опазите паролата си, как да направите така, че да не се превърнете в жертва на фишинг, на информация, която ви се подава от фалшиви интернет адреси и прочие. Същевременно използвам случая да кажа, още от встъпването си в мандат съм направила този призив и сега работим заедно с посланиците и искаме представители на парламента, представители на гражданското общество да се превърнат в посланици на тази кампания. Второ нещо. Образованието в цифровата сфера. Много важно е хората да знаят, че е, се отказваме от е, работата по бразди. Е, не всеки да работи на своята нива е необходимо, а всички да работим съвместно, заедно за постигане на целите си. Най-напред искаме да разширим образованието на момичетата, на жените. Искаме да разширим обучението на преподавателите, защото не само младите хора и учениците не са снабдени с познания и компетентност, а, и техните преподаватели. Само 20% от преподавателите притежават необходимата цифрова компетентност, за да я предадат на своите ученици. Тук ще работим съвместно за с, министрите. И тук ще имаме информационна кампания и имаме една съвсем конкретна програма, селфи, училищата ще могат да извършат самооценка. Докъде са стигнали в цифровата компетентност и какви са е, техните потребности. В първата фаза на тази програма участват 650 училища, но в следващите фази броят им ще бъде увеличен. Много е важно за тази цел да работим съвместно с министрите на образованието, за да видим как да разгърнем инициативите си постъпателно и да гарантираме техния мултипликационен ефект. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Благодаря ви, Хелга Трюпел. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни, госпожо комисар. Миналия месец имахме няколко възможности да разговаряме по тези въпроси. Обсъдихме и въпроса за това как да подходим към цифровата революция. Всички с удоволствие се възползваме от новите възможности, които се разкриват пред нас за достъп до културно съдържание, но сме и свидетели на езика на омразата, на експлоатация на творците. Под въпрос е и бъдещето на качествената журналистика. Ясно е, като се има предвид всичко това, че трябва да законодателстваме интелигентно Курсът, който сте очертали, според мен е напълно правилен. Преди няколко седмици изложихте идеята за цифрова публична платформа. Какъв е, докъде сте стигнали по тази инициатива? Благодаря ви, госпожо Трюпел. Благодаря за измередно ползотворното сътрудничество. То ще ни позволи е, редовно да получаваме идеи и предложения, които ще ни позволят да говорим е, в един глас. От това имат нужда гражданите. Направо на въпроса, тъй като госпожа Коста също е, спомена европейски репертуар с европейски филми. Имаме два, две цели. Да се разшири видимостта на европейските филми, защото всички се гордеем с това, което притежаваме като филмово наследство и богатство, но бихме искали то да е още по-видимо, за да знаят и младите хора, че то съществува, че могат да го гледат. Е, идеята, е, поне на настоящия етап, е репертуарът да бъде изграден на два етапа. Първата крачка ще бъде е, да ангажираме професионалистите. Ще създадем платформа B2B, като тук ще можем да видим е, кои филми, европейски филми, са на разположение в отделните държави членки. Както казах е, в Берлин, когато организирахме първата а, кръгла маса, трябва а, да се а, работи върху така наречения брандинг, да направим филмите по привлекателни и след това да предвидим една а, така продуцентска и редакторска политика. Е, това, което чувам като реакция за тази първа крачка е по-скоро положително. Втората крачка е, ще отнеме повече време и там сме напълно открити е, към предложения. Там идеята е да създаде следваща платформа във формат B2C, чрез тази платформа ще могат гражданите да се запознаят на коя територия, кои филми могат да гледат е, законно. Дали това ще се извърши чрез посредническа услуга или пряко, е, по тази фаза обаче продължаваме да работим все още. Все още сме на фаза разсъждение. Е, първата фаза може да бъде приключена много бързо. През октомври 2018 година искаме да дадем старт на репертуара. За втората част обаче трябва да видим различните специфики, различните интереси, които се преплитат, за да може тя да бъде осъществена. Благодаря ви. Тъй като няма други координатори в залата, ще дам думата на отделни депутати. Започваме с Сантьяго Фисас в рамките на една минута, моля. Благодаря, госпожо председател. Вашата програма е много натоварена. Е, не сме ли очаквали друго. Искам да се спра на два въпроса. Първо, цифровата сфера и възрастните. Мисля, че тук има една много голяма пропаст. Е, хората, които ходят на училище, които излизат от училище, лесно се научават на интернет, но възрастните нямат тези възможности. Какво се прави за е, тях? Е, те са затруднени, когато трябва да попълнят един официален документ в интернет. Мисля, че тук е на лице реална потребност. И, и е, второ, можете ли да ни кажете какви са възможностите, да не се страда от тези злокачествени образования и явления, които наблюдаваме в интернет пространството. Благодаря. Благодаря много за тези така уместни въпроси. По първия въпрос ми е много трудно да дам отговор. Опитваме се да направим повече. За момента нямаме е, чудотворни решения. Защото когато се говори за възрастните хора, е, веднага трябва да си дадем сметка, че сред тях има множество категории. Има такива, които имат желание да се запознаят с новите цифрови технологии, има такива, които нямат такова желание. До сега не сме направили достатъчно. Имаме схема, която цели да разреши на по- да, и да позволи на по-възрастните хора да придобият цифрови умения, които а, да им позволят а, да общуват а, а, по-пълноценно. Upskilling Pathways се нарича тази платформа. Едно от другите решения, за които мислим в момента, е в така наречените хъпове за цифрово новаторство. Това е петгодишна програма, от която три години са минали, да отделим определени средства, да има такъв хъп за цифрово новаторство във всеки регион, като предвидим част от средствата за обучение – Значи тези центрове трябва да се създадат на ниво регион, да не са далече, защото за възрастните хора лекотата на придвижване не е същата, както при младите хора. Значи това е едно възможно решение да се работи с тях за повишаване на цифровите им умения. Но е добре държавите членки да не бъдат така ревниви, да не си пазят чак толкова ревниво компетенциите, когато Европейският съюз се опитва да се притече на помощ. Има Европейска коалиция за цифровите работни места и компетенции. Е, повече от 3 милиона души са обучени чрез тази система. Може би е добре да се разшири дейността на тези структури, така че да се обхванат и по-възрастните хора. Цифровата сфера не е само източник на възможности. Тя е и източник на някои заплахи. Отдалечените региони да станат още по-отдалечени, изолираните да станат още по-изолирани. По отношение на зловредните явления в интернет, каквито са, например, новините менте. Е, в европейското законодателство има законови определения за това е, какво представлява педопорнографията, какво представлява езика на омразата, но за фалшивите новини определение нямаме. И за това е, сформирахме няколко работни групи. Имаме работна група за определението на понятието фалшиви новини или новини менте и трябва да ви кажа, че там са най-оживените дискусии. Очакваме резултатите от тяхната работа. Естествено, експертите имат своята национална подготовка и предистория. Какво знаем? Е, фалшивите новини не са ирония, не са сатира и не са изразяване на лично мнение. Това е разпространяване на информация е, с цел е, да се извлече е, търговска печалба или да се постигне някакво политически ефект чрез невярна информация. Това, което е важно за мен, е да се вземат предвид четири ключови елемента, когато търсим решение. От една страна приобщаване на всички, които имат отношение и социалните медии, и платформите, и журналистите, и медиите играят все централна роля гражданското общество и неговите институции. Е, на второ място трябва е, да бъдем напълно прозрачни, трябва да знаем повече е, за това кой финансира разработването и пускането в обращение на новини Менте. Трябва също така да се ръководим от принципа на доверието, т.е. да дадем на гражданите инструменти, които ще им позволят да стигат до първоисточника на информацията, но и а, да а, запазим а, свободата на хората сами да формират мненията си. Никой няма право да налага своето мнение на друг човек. И най-сетне трябва да се ръководим от разнообразието. Не можем да изкореним напълно новините Монтено. Трябва да заложим на качеството – качеството, когато настояваме на качеството на новините, на информацията, в един момент ще стесним пространството, в което новините менте могат да съществуват и процъфтяват. Нашите доклади в тази връзка ще бъдат публични. На 27 февруари организирам още един обществен дебат, за да видим какви са мненията на всички от тези, които не са представени в експертната група. Необходимо е да отчетем различните виждания и да се уверим, че сме способни на общ подход. Очаквам експертната група да ни предложи решения, които са новаторски и конкретни. Благодаря ви, Кристина Либацка, за една минута. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Komisarz, dziękuję za bardzo interesujące. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за интересното изявление. Председателката, извинявай, Мартина, не мога да знам, без предварително да съм била уведомена, кой, кой координатор представлява. Трябваше да ме уведомиш преди това. Кристина, имаш думата. благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Ще се спра върху три въпроса. Нека се върнем на липсата на цифрови умения сред преподавателите. Това е един много сериозен проблем. Нерядко учениците са по-добре запознати с цифровите технологии от преподавателите. Не. Може ли да се обедини инициативата в тази област с инициативата за Европейската академия за учители? В избирателния си район провеждам курсове за по-възрастни граждани. Не мога да откликна изцяло на потребността от такива курсове, но трябва да сме наясно също така, че по-възрастните граждани са представени на местно равнище в свои сдружения и организации. Така че ако финансираме органите на местно самоуправление, ще подпомогнем и по-възрастните граждани. Какво смятате да предприемете, за да гарантирате качеството на образованието и да извършвате наблюдения върху това качество. Смятате ли също така, че техническите решения трябва да бъдат приспособени към възрастта на ползвателите? Председателката, благодаря. Моля и вие да сте по-кратка, госпожо комисар. Ви... Благодаря, госпожо Либацка. Да. За цифровите умения на преподавателите, мога само да подкрепя всичко, което ще позволи на тези преподаватели да бъдат все по-широко информирани, да се ползват от една мрежа. Защото е, това е, е свързано и е, с възрастните хора и инициативите за тях. На местно ниво такива инициативи съществуват, но благодарение на новите технологии те могат да разширят връзките помежду си и така могат да се предлагат на преподавателите средства за самообучение в интернет. Мога само да подкрепям подобни инициативи. Не бива да забравяме, че такива възможности съществуват. Що се отнася до качеството на образованието, то не е от моя компетентност. Знаем, че образованието все още е от национална компетентност. Благодарение на цифровата сфера можем тук да постигнем по-голямо полезно взаимодействие. Има и интересни инициативи, които обединяват, да кажем, един милион души в цяла Европа. През октомври месец ще има такива прояви, които ще обединят хората творците, може би за седмицата на професионалното обучение през ноември месец 2017 година за втори път беше проведена такава седмица, също можем да предприемем подобни действия. Обучението трябва да е добре свързано с онези, които представляват пазара на труда. Това, което знаем в момента е, че имаме нужда от младежи, които са добре обучени и от към момента имаме нужда от 350 хиляди специалисти по информационни и комуникационни технологии. През 2020 година ще бъдат 500 хиляди необходимите специалисти. Е, не можем е, да действаме изолирано. Е, трябва да мислим с перспектива. Благодаря ви, Мартина Михелс. Още веднъж се извинявам. Мислех, че ще се даде възможност в рамките на първия кръг на представителите на всички политически групи да се изкажат. Обърках се, извинявам се още веднъж. Госпожо комисар, мога само да ви поздравя за идеята, която изложихте по време на Берлиналето. Аз съм от Берлин и идеята ви живо ме интересува. Става дума за Европейската цифрова платформа доколко този проект ще е с търговска насоченост, доколко ще стане той и публично достояние и как ще се преборите с сковаващата рамка на принципа на териториалност. Разговаряла съм с вас за галериите, библиотеките, архивите и музеите. В момента се обсъждане достатъчната роля, която играят те при опазването на културното наследство. Не е достатъчно тези структури да бъдат само цифровизирани. Имате ли конкретни представи за бъдещето? Благодаря, госпожо комисар. Благодаря. Микрофон. Благодаря много за двата въпроса, свързани с европейския филмов репертуар. Както ви казах, все още не сме стигнали до търговската фаза. За мен е най-важно в момента да създадем единно пространство. Нямам представа колко видеоплатформи е, предлагат такива европейски филми. Добър опит обаче има. Идеята е да направим едно общо пространство за цялото това невероятно наследство, което носи такова огромно разнообразие и да се знае кой европейски филм къде е достъпен. Защото такива репертуари е, такива указатели съществуват е, понякога в държавите членки, но е хубаво да обединим този опит и да го издигнем на европейско ниво. За втората фаза, както казах, аз съм напълно готова да участвам в дискусия. Не ми се иска да идвам пред вас с идеята да ви наложа нещо е, има авторски права, подписват се договори. А, така че искам да проявя максимално уважение към всички тези структури в Берлинале. Кръглата маса беше много, много интересна. Надявам се, че след два месеца ще можем да организираме следваща техническа среща, където ще обсъдим по-техническите въпроси. Ще направим още една кръгла маса в Кан по време на фестивала. След това ще ви държа в течение. Действително, за втората фаза сме на ваше разположение и оставаме открити към нови идеи. Що се отнася до авторските е, права и културните блага, чакаме вота на парламента. Зная, че в момента вече излизаме извън сферата на компетентност на е, Комисията по култура. Е, много сме благодарни за всичко, което направихте, но очакваме окончателното гласуване, което от края на март може би ще можем да видим, или в началото на април, за нас е ясно, че трябва да запазим амбицията на първоначалния проект, а за тази цел е необходимо да се прояви упорство в преговорите. Благодаря ви, господин Здроевски. Jeszcze na tym posiedzeniu Komisji Kultury będę prezentować raport o barierach w uczestnictwie. На заседание на парламентарната ни комисия ще представя финансовите и структурните бариери в областта на културата и искам да ви обърна внимание на тази тема. Много са бариерите пред достъпа до култура. Твърде малко знаем за участието в културния живот онлайн – И когато говорим за наличие на европейските филми онлайн, мисля, че ще бъде полезно да има и данни на Евростат, които да улесняват достъпа. Разговарях с полския министр на културата и установихме колко много са европейските филми, които не са достъпни поради проблеми с авторските права. Твърде много са проблемите в тази връзка, затова ми се иска да бъдат разширени тези предложения, за да не се блокира европейския културен продукт поради тези конфликти. Благодаря. Благодаря ви. Мога само да изразя поздравленията си за предприятата инициатива. Да, трябва да знаем какви са бариерите и с удоволствие бих се съгласила да продължим да работим в тази сфера заедно. Е, това е много полезно за нас. Е, изключително важно е това парламентът е, като първостепенен по значение събеседник да може да предлага идеи и е, да знаем е, доколко можем тези идеи да осъществим, доколко можем е, да ги претворим в пилотни проекти, мога единствено да подкрепя предложението. Vielen herzlichen Dank, Herr Благодаря. Уважаема госпожо Габриел, първо ще кажа няколко неща, които ги знаете. 40% от населението на Европейския съюз не разполага с достатъчно дигитални компетенции. В това число 22% нямат никакви. Нашата родна държава е на 27-о място. Само една четвърт от гражданите притежават основни умения в областта на цифровите технология. Тоест, оказва се, че няма кой да използва въпросната дигитална инфраструктура. От тази гледна точка нали, не е чудно защо гражданите са отдалечени от нас, тъй като въпросът не е само да измисляме определени стратегии, а после да ги контролираме дали те се спазват. От тази гледна точка новата Европейска програма за умения, по която имах възможността да работя като докладчик, приканва държавите членки да разработят всеобхватни национални стратегии за умения в областта на цифровите технологии до средата на 2017 година. Вече сме в февруари 2018 година Наблюдава ли комисията този процес и докъде са стигнали държавите членки? Реферирам и към България. И вторият ми въпрос е свързан с плана за действие за внедряване на цифровото образование. Вие говорихте по темата днес, но в тази връзка бих искал да попитам, предвиждате се специални мерки насочени към учителите в слабо заселените и в селските райони на Европейския съюз? Благодаря. Благодаря много, Благодаря много, господин Неков наистина цифрите днес са повече от алармиращи. Вие самия ги цитирахте. Не случайно заради това от момента настъпването ми в длъжност съм поставила като свой най-висок приоритет цифровите умения и знания. Искрено съм убедена, че каквито и прекрасни реформи да предложим, каквито и невероятни финансови инструменти да дадем на разположение на държавите членки, ако сега не инвестираме повече всички в цифровите умения и знания, никога няма да можем да достигнем резултатите, които цифровата трансформация може да ни даде като изключително положителни. За това следим процеса за националните стратегии. Вече всички държави имат такъв. За мен въпросът не е дали имат стратегии, вие обаче самият, вие го казахте. Въпросът е какво се случва с прилагането на, на тези стратегии. От наша страна, в рамките на нашите компетенции, следим процеса. Това, което се опитваме е с европейски инициативи, да показваме добавената стойност, когато това прилагане се случи. Дали става въпрос за дуално образование, дали ста, за Европейска седмица на професионалното образование, дали става въпрос за цифровата възможност. Ето това са за мен конкретните примери, които могат да покажат в рамките на компетенцията на комисията, че ако цифровите компетенции и умения са приоритет и ако ние всички заедно правим повече в тази посока, резултатът може да бъде много положителен. Пак казвам, държавите членки обаче тук много ревниво пазят своите, своите компетенции. Имаме още дълъг път да извървим, но може би този път няма да бъде толкова дълъг благодарение на новите технологии. Това поне е моята вяра и в тази посока работя. А, що се отнася до уменията на учителите в отдалечените райони, според мен трябва, нека да разделим темата на две. Най-напред и в плана за действие за цифровото образование рязко а, отчитаме необходимостта за определени райони дори преди да преминем към образование и към формиращи програми, най-напред да осигурим интернет връзка. Защото ние можем да искаме да даваме компетенции и образование за учители, намиращи се в тези региони, но само да припомня, че цифрите също не са изключително положителни. 76% от европейските домакинства в градските райони имат добра свързаност. Тази свързаност пада под 40% в селските райони. Затова в програмата специално сме казали, че е необходимо да има паралелно и средства за инвестиция за това училищата да имат достатъчно добра интернет връзка и да се случва даването на възможност за образование на учителите. Застъпено е в, в плана. Пак казвам, остава голямото предизвикателство то да се случва. За това и също толкова важно обърна внимание към бъдещия бюджет на Европейския съюз. Всички тези мерки са свързани и с средства. Моят ангажимент е да продължим да отстояваме такива средства за следващия програмен период. Vielen herzlichen Dank. Herr Flanagan, bitte. Uh, thank you very much. Много благодаря. Аз не съм член на тази комисия, за това ви благодаря, че ми давате думата. Слушам ви и мисля, че много можем да се получим а, от вас а, за това как а, работи комисията. Аз членувам в експертната група за фалшивите новини. Вие говорите за прозрачност, за доверие, за добра комуникация. Когато ирландците чуха че съм член на групата на високо равнище по въпросите за фалшивите новини. Бях буквално залят от съобщения как Ирландия избра своя представител в групата на високо равнище? И затова реших да ви изпратя съобщение е, по електронната поща. На 16 януари го изпратих, за да ви сигнализирам за този е, член е, на, висок, на групата на високо равнище от Ирландия. Никакъв отговор. На 25 януари отново изпратих съобщението си. Стивън Рей е, се казва е, този е, човек и мисля, че той няма място в тази група. Говорим за разнообразие, никакво разнообразие няма. Мисля, че много ясно изразихте посланието си. От името на генералната дирекция е изпратен отговор. Аз съм го видяла. В отговора е казано, това, което аз самата бих отговорила, включително лично и сега, като се гледаме очи в очи. Е, подборът не е направен е, като са, прави, е, като са подбрани едно или друго лице. Вие ще получите писмото, но във всички случаи там ще прочетете, че подборът е направен с оглед на независими критерии експертни познания, географско равновесие, равностойно представене на двата пола. За един месец получихме 350 кандидатури, 39 са избраните експерти. Оставам открита за една среща с вас. Нека веднага я насрочим, ако желаете, за да можем да обсъдим този въпрос. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Malinov. За любезности няма време, просто само ще кажа, че ми е приятно да се видим. Три въпроса имам. Първо, по-скоро като препоръка за политиката. Знаете, че сектора на информационните технологии е изградил много влиятелна мрежа частни образователни институции, които повишават цифровите умения – нито една държава членка не може да се мери с тях. Може ли да се използва техния потенциал, докато държавните образователни системи ги настигнат? Те са изключително добри, целенасочени, но те работят в частна полза, имат своите частни планове и мисля, че потенциалът тук просто се хъби. Втори въпрос за закрилата на децата утре имаме дискусия, в много семейства децата фактически растат без родителите, които са в чужбина, на горбет и се отглеждат от бабите и дядовците. Как могат бабите и дядовците е, да се грижат за закрилата на а, децата? Работих по един такъв проект и знам колко много трябва да се работи. И знам, че правилата се прилагат към всички, особено към присъстващите. Трети въпрос на кратко. Фалшивите новини. Ще има до година европейски избори. Нека да обърнем внимание на борбата срещу фалшивите новини, особено във връзка с парламентарните избори до година да не хаби много, много средства за дългосрочни стратегии, да ги оставим на следващата комисия. Аз знам, че вие няма да го кажете, аз го казвам. Нека да обърнем внимание на фалшивите новини, които ще е, бъдат насочени към опити да се повлияе на резултатите от тези избори. Надявам се да успеете в тази насока. Благодаря, госпожо Габриел. И трите въпроса са изключително важни. По първия, със сигурност би било добре да има по-засилено сътрудничество. В част от държавите членки това вече се случва в кадъра на Националната коалиция за цифрови умения и работни места. Защото нашата европейска коалиция е съставена от 19 национални би било наистина добре тази добра практика да се възпроизведе във всички държави. При всички случаи по време на годишната среща или най-малко по време на срещата ми през юни, юни месец, по време на дигиталната асамблея в България, когато ще се срещна с управителния борт на Европейската коалиция, тази идея ще я изведем на, на преден план и може би може да бъде направен отделен пледжър в тази, в тази посока децата и възрастните, които са с тях, взимайки предвид родителите в чужбина, тема, по която не сме работили достатъчно и на която с пълно право обръщате внимание. Тя не е характерна само за някои страни членки. Днес мобилността ни засяга всички. Определено оставаме отворени за всякакви конкретни идеи. Фейк нюз и следващите европейски избори. Да, това е една от, едно от измеренията, което ще бъде взето в предвид, включително и в работата на експертната група на високо ниво. Аз това е, кое, това е което се опитвам да предам като послание и, и на тях. Не ни, ние имаме със сигурност дългосрочни мерки сравнително лесни дори за идентификация. Такава е медийната грамотност. Медийната грамотност може да инвестираме и трябва да продължим да инвестираме още много години. Но на нас ни трябват краткосрочни и средносрочни мерки, които да дадат, резултат. И сред краткосрочните е да не губим от фокус следващите парламентарни избори. Докладът ще бъде публичен, след това ще има възможности и за реакции. За нас ще бъде важно да ги чуем преди комуникацията която е предвидена в момента за края на април. Трябва малко да изчакам, защото преводът към немски е обикновено отнема малко повече време. Джули Уорд. Uh, um, Благодаря. Искам да задам въпрос за това как можем да насърчим любопитството сред учащите се, най-вече любопитството по отношение на културата. Търсачките в интернет по-скоро допринасят за развитието на масовата култура, тъй като се основават на алгоритми. Потребителите трябва да са информирани за това, за съдържанието, което потребяват. Това трябва да е част от стратегията за грамотност в областта на цифровите технологии. Имам и още едно предложение към вас. Грамотността във връзка с заетостта е нещо, което може много добре да се обвърже с цифровото ни бъдеще. Всички имаме много време. Разполагаме и с прекрасни цифрови инструменти, които ще стават все по-интересни. Може да обсъдим помежду си въпроса за грамотността във връзка с заетостта. Говори се също така за науката, технологиите, инженерството и математиката, но се пропуска в тази абревиатура на английски буквичката A, Arts, за изкуства. Мисля, че творческият подход също е част от уравнението. Член на вашия кабинет днес сутринта участва в една проява, на която каза, че проявявате интерес към проекти на местно равнище. Какво точно имате предвид с това? Мерси. Мерси. Благодаря. Благодаря ви за вашите въпроси. Първият въпрос. Как да се разшири интересът? Мисля, че сега сме достатъчно амбициозни, обаче трябва да се стремим да вървим напред, защото от една страна има законодателни инициативи, от друга страна има е, незаконодателни инициативи. Е, Мисля си а, е, за директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Там трябва да се ангажират европейските граждани да открият платформите, тъй че има нещо, което е ново. Значи а, е, има законодателни инициативи, които ни позволяват да вървим по избрания път. От друга страна, обаче, как може да привлечете младите? Не чрез законодателни инициативи. Е, говорим за това е, да ги образоваме, като създадем от тях е, отношение към съдържанието. И това трябва да се създава от най-ранна възраст. Днес има личности, които са много познати сред младите. Понякога това, което казват преподавателите в традиционната образователна система, не може да има такава тежест, като това, което им казват тези известни личности, които младежите обожават. Значи трябва да се покаже какво е мястото на творческата индустрия в Европа. По економическа тежест и по економически растеж е, този сектор е на трето място. Е, значи, е, представете си какви възможности са това за младите хора. Ами, да вземем анимацията. Тя е такъв европейски успех. Чрез технологиите, чрез софтуера можем да дадем на младежите съвсем конкретни перспективи да се занимават с нещо, което едновременно им е интересно и им позволява да получават добри доходи. Е, нека е, да е, си направим среща, за да разговаряме по-конкретно за тази грамотност за занятията. Няма чудотворни решения, както казах, но сега с новите технологии мисля, че можем да използваме това, което ни предлагат различните инструменти, като го съчетаем. Благодаря ви, господин Офлин. Благодаря. Искам да задам въпрос на госпожа комисаря за фалшивите новини. Казахте, че няма точно определение на фалшивите новини. Не трябва ли да има обаче по-стеснително определение, отнасящо се до неверни твърдения, до умишлен опит за извършване на измама? Защо? Защото политиците селективно цитират някакви факти, за да подкреп... подсилят своите аргументи. Да вземем за пример еврозоната. Господин Драги би казал, че еврото се овенчало е с успех, ако погледнем растежа през последните 18 месеца. Но друг пък би казал, че еврото се е провалило, тъй като в продължение на 15 години италианската економика, например, вече не отбелязва растеж. И нито един от тези двама политици не би могъл да бъде обвинен в разпространяването на фалшиви новини. След изборите в САЩ пък в някои вебсайтове се публикуваше информация, според която се твърдеше, че Доналд Тръмп е спечелил повече гласове, което не бе вярно. Важно е също така да подчертаем, че и доверието на гражданите към обществените органи спада може да се въведе механизъм за проверка на фактите, което може да е от полза за следващия парламент. Но така може пък и да залитнем към едно по-разширително определение и това още повече ще спадне общественото доверие. Oui, la question Отговорът е да трябва да предложим такова определение, което да е устойчиво на всякакви атаки. Не можем да си позволим определение, подчинено на променливата геометрия. Значи, казвам ви, не става дума за мнение, за сатира, за ирония в определението наистина трябва много добре да определим критериите, които ще ни ръководят и е, около които ще се обединим всички. Държа да кажа. Нали, няма да правим Министерство нито на истината, нито на цензурата. И за това казвам. Искаме задължително да запазим от една страна нашите основни свобода, свободи, свободата на достъп до информация, свободата на изразяване, да използваме невероятния капацитет, който предлагат новите технологии, включително за създаване на работни места на нови предприятия. И от друга страна да се предпазваме от фалшивите новини. Е, това е много деликатен баланс и за това е необходимо огромно внимание към изработването на определението. Е, Благодаря ви. Преди да пристъпим към по-кратък втори кръг, нека я задам един въпрос който до сега не ви бе зададен. Комисията, за съжаление, не успя в рамките на определения срок до края на 2017 година да направи оценка на програмата Творческа Европа. Според нас не е допустимо комисията да не спазва предварително определени срокове. Предстои да започне процес на размисъл по реализирането на нова такава програма. Комисията вече работи по въпроса. Носят се много слухове, като например за създаването на нова програма Творческа Европа, за отделянето на програмата Медия от програмата Култура. Вече говорихте за финансирането, поехте ангажимент за повишаване на финансирането на програмата Медия. В Берлин на конференцията посветена на филмовото изкуство узнахме за това колко е популярна програмата Медия, най-вече сред работещите в областта на филмовото изкуство и колко високо я оценяват те. Какво ще е бъдещето на програмата Медиа? Ще продължи ли тя да се реализира в рамките на програмата Творческа Европа или ще се обособи като отделна програма? Онова, което е важно за нас е видимостта на тази програма. Програмата Медиа е нещо като европейска запазена марка. Според нас тази програма трябва да бъде обособена, да запази своята идентичност. Не бива да загуби идентичността си в рамките на нещо по-голямо. Какви са вашите идеи? Мадам Камеревер. Благодаря, госпожо председател, госпожо Камеревер. Не можем да погледнем толкова далеч бъдещето, че да кажем такива и такива ще бъдат резултатите от а, преговорите. Но знаем какво ще защитаваме. Програмата Медия е един от символите ни, е един от най-големите ни успехи. За 26 години сме инвестирали 2,4 милиарда евро. Финансираме над 2000 проекта годишно. Важно е да запазим това постижение. И не само да го запазим. За мен отговорът на въпроса е не няма да защитавам позиция, чрез която програмата да се разводни. Тя трябва да бъде най-малкото запазена. Е, абсолютно задължително е да се опитаме да увеличим бюджета. Никой не може да каже е, това е, предварително. Знаем, че има тавани. Имаме 820 милиона евро бюджет за 2014-2020 година. Ами това е нищо. Толкова много добавена стойност бе създадена. За това трябва да се опитаме през следващия период да, да защитим един по-смислен бюджет. В същото време е, за периода 2018-2020 година е необходимо някои действия да бъдат преразгледани. Имаме 14 схеми с 20 различни действия. Може би трябва да се преосмисли всичко това, е, да се намали техният брой, но да се даде повече перспектива, да се гарантира по-голямо отражение. Това е визията, към която ще се придържа нашият екип е, и оставаме и истински отворени към по-нататъчно сътрудничество с Европейския парламент във връзка с многогодишната финансова рамка за следващия период. Е, Ако искате да подсилите позицията на тази програма, при всички положения нашата комисия ще е на ваша страна. А що се отнася до новата посока, в която евентуално ще поеме програмата, ще е от полза и междинният преглед. Така ще знаем на кои мерки можем да заложим и в бъдеще и кои е по-добре да бъдат преустановени. Имаме още 12 минути. Ще дам още веднъж думата на Хелга Трюпел. Благодаря, Петра. Искам да се спра върху две противоречащи си цели, нещо, което не за пръв път обсъждаме. Вярно е, че фалшивите новини не са ново явление. Винаги се е наблюдавало това явление в историята на човечеството, но мащабът на разпространение на такива новини се промени изцяло с интернет технологиите. Виждаме какво се случи в Штатите след избирането на Тръмп за президент. Освен това и руската страна използва ботове, с които оказва въздействие върху обществеността в Европа и Америка. Не бива да сме наивни. Ако искаме да законодателстваме интелигентно, не можем да оказваме въздействие върху свободата на печата. Трябва да сме внимателни, но не бива да сме толкова внимателни, че да бездействаме. Трябва да регламентираме интелигентно. Не бива обаче в никакъв случай да бездействаме. Ако бездействаме, ще допуснем пропагандата по интернет, чрез ботове. Няколко думи за авторското право и публичната цифрова платформа за европейското филмово изкуство. Мартина говори за принципа на териториалност. Всички проявяваме интерес към гарантирането на трансграничен достъп. Но ако искаме да има такъв достъп до европейските филми, ще трябва да има и трансгранични плащания. В противен случай ще експлуатираме творците. Не става дума за избор. Ако искаме да има трансграничен достъп, то ще трябва да се гарантира и заплащането на творците. Не можем да продължим така, както работихме през изминалите 8 години. Трябва да намерим нови възможности за финансиране на така наречените перли в короната, както ги описва Юнкер. Мерси боку, мадам. Благодаря много, госпожо Трюпел. Във връзка с новините Менте, съгласна съм с вас. И именно за това започнахме работата, която вършим, защото не можем да продължаваме да бъдем бездейни и само да наблюдаваме ставащото. Но пък, както казах от самото начало, все още не сме стигнали етапа на законодателстване. Не сме на този етап, защото за да извършите законодателна дейност, трябва да знаете какво ще регулирате. Необходимо е да опознаем явлението по-добре. Това предложих на групата и за това през пролетта на 2018 година ще излезем със съобщение. Все още няма да има нормативен акт. Най-напред трябва по-добре да опознаем явлението, трябва да разкрием неговите механизми и ние на свой ред да идентифицираме механизми и действия, с които да противодействаме по отношение на принципа на териториалност имаме същата цел. Е, авторите и творците трябва да продължават да получават възнагражденията си, защото те създават съдържанието и е само справедливо да могат да е, получават възнаграждение за него. Понякога обаче има недоразумение, има е, недобро тълкуване. Ние в никакъв случай няма да засегнем възможността да се сключват договори. Искаме само да дадем възможност такива да се сключват и същевременно съдържанието да се ползва. И имахме първа среща, както казах, но много бе положителна атмосферата. Да, има някои елементи, за които трябва да се говори повече, създаваме възможности за това. И сега искаме да се впишем в цифровия пазар. Е, някои категории граждани, например тези, които са носители на мълцинствени езици, не могат е, да видят е, съдържание на собствения си език на, на компютърния монитор. Именно те не могат да разберат за какво им служи този единен пазар. Значи, трябва да запазим нивото на амбицията, което е характерно за нашите предложения и в същото време да работим конкретно. Няма много време. 2018 година е ключова, защото до края на годината трябва да изведем до край предложенията, които са на масата. 44 инициативи, 25 от тях законодателни, само 11 са довършени като текста. Значи говори се за компетентност, за това ние да имаме шампиони в цифровата сфера, за това да се пазим в кибернетичното пространство, длъжни сме да осигурим напредък. Благодаря ви. Мисля, че тук в комисията ни няма две мнения по въпроса. Не става дума за схемата или-или, а за т.е. няма възможност за избор. Трябва да се гарантира адекватно възнаграждение на творците. Едновременно с това трябва да има по-добър трансграничен достъп до съдържание. Всички сме наясно с тези две цели, но не сме на едно мнение по въпроса за най-добрия начин за постигането им. Господин Фланаган, моля да сте съвсем красък. Вие сте последният. Благодаря. Вие ми казахте, че сте ми отговорили. Свързах се с а, моите сътрудници и те ми казаха, че не са получили никакъв отговор. Седяхме пред екрана и чакахме екран. А, и чакахме отговор. Няма такъв. И защо не отговорихте и на втория ми имейл, а, който беше напомнителен? И тогава какво мога да направя повече от това. Не можете да си представите какво мога да ви разкажа за този човек. И освен това, да не забравяме, че медиите са започнали с печатната преса, а не с интернет. Благодаря ви. Мисля, че бяхте разбран. Изпратено е писмо, но все още не е пристигнало при вас. Госпожо Габриел, сигурна съм, че сътрудниците ви ще направят проверка, а що се отнася до срещата помежду ви, моля да го изясните в двустранен формат. Сътрудниците ви ще се опитат да намерят подходящ момент за тази среща. С това приключихме разискванията по тази точка. Благодаря ви, госпожо комисар, за много подробните отговори. Тази процедура пинг-понг прави дискусиите по-интересни за нас, но затруднява вашата работа, тъй като трябва да много често да давате отговори. Мисля обаче, че така има по-голяма полза от разискванията. Когато непосредствено се дава отговор на въпросите, можем да работим по-целенасочено. Още веднъж ви благодаря. Със сигурност не разговаряте за последен път с нас. Благодаря на колегите за добрите въпроси. Благодаря ви за ползотворните дебати. А на вас, госпожо комисар, желая приятен следобед. Сега за малко ще прекъснем. Ще направим 5-минутна почивка след което ще продължим с публичното изслушване за достъпа до култура. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, мисля, че трябва да продължим работа. Остатъкът от днешното ни заседание ще е посветен на достъпа до култура. Ще започнем с публично изслушване по темата, след което ще разгледаме проекто доклада по същата тема. За първи път решихме да изготвим доклад по собствена инициатива по този важен въпрос. Докладчик е господин Здроевски. Сигурна съм, че той ще участва и в дискусията. Поканили сме редица експерти, които ще ни изложат пречките пред достъпа до култура, които са установили в областите, в които работят. Проявяваме голям интерес към това да узнаем не само какви са тези пречки, но и как евентуално можем да ги преодолеем. По време на дискусията с госпожа комисаря приложихме така наречената процедура пинг-понг, това доведе до много ползотворна, много оживена дискусия. Предлагам да приложим тази процедура и при разискванията с експертите. Всеки един от тях първо ще има по 10 минути за уводно изказване. След това ще пристъпим към 10-минутен кръг от въпроси и отговори. Ще имате по една минута за въпрос, който ще бъде последван от също колкото се може по-кратък отговор. Добре, току-що ми казаха, че имате по 5 минути за изложенията си. След това ще има 10-минутен кръг от въпроси и отговори. Нека ви представя гостуващите ни днес експерти. Сред тях е Пер Алмеда, политолог в университета в Барселона и координатор на Фондасио Каталуния Европа. Сред нас е Джил Казинс, директор на Фундация Европеана. Фредерик Меселов, старши консултант към Центъра за изящни изкуства в Брюксел, Бозар. Добре е дошъл и на Дик Моленар, данъчен консултант към All Arts Tax Advisors. Освен това, той е и учен от университета Еразъм в Роттердам. Бяхме поканили и господин Цимерман, Олаф Цимерман, директор на Германския съвет за култура, но него го сполетя онова, което сполита мнозина от нас в момента, заболя от грип, поради което днес не може да участва в заседанието ни. Поднасям ви неговите извинения. Ще успеем обаче да запълним според мен времето и благодаря с четиримата останали експерти. Пристъпваме веднага към изложенията на експертите. Господин Алмеда, имате думата. Muchas gracias. Agradecer la invitación a participar eh, en... Благодаря за поканата да участвам в това изслушване в е, парламентарната е, комисия е, по култура и образование за финансовите и структурните пречки пред достъпа до култура. Нашата тема е бюджетните разходи за култура. Още от 2016 година започнахме в университета в Барселона да работим по темата. Актуализираме с последните е, данни разработката си. Целта ни е да проследим въздействието на економическата криза от 2007-2008 година и е, политиката на строги бюджетни ограничения върху културата в различни държави членки на Европейския съюз. Първоначалното ни допускане е, е че политиката на строги бюджетни ограничения е, засегна културата и съответно политиката в областта на културата, а това се отрази и на достъпа на европейските граждани до култура. В редица страни бяха намалени бюджетните средства, заделени за култура. И въпреки работната ни е, хипотеза, когато започнахме конкретна е, работа, се оказа, че няма изчерпателни данни е, за бюджетните средства за култура. Те се набират едва от 2011 година по един по-системен начин. А данните имат първостепенно значение при определяне на размера на средствата, които се предвиждат от държавния бюджет. Разделили сме държавите членки на четири групи. Център, изток, юг, запад и север. Защото се открояват някои поведенчески модели, потвърдени от нашето изследване, както и данните и инструментариума, който използвахме. Искам да ви покажа първата графика. Това е спад от 3% в абсолютен размер за периода 2007-2013 година, което означава, че бюджетните средства, заделени за култура, спадат от 1,14% на 1,05%. Особено силно това се усеща в страните от южната част на Европа с 113 евро на глава от населението, значителен спад в сравнение с периода преди 2007 година. За да се укрепи състоянието на економиката, действително имаше увеличаване на бюджетните средства но това е само като цяло. А що се отнася конкретно за разходите за култура на глава от населението, в някои случаи е, намаляха с е, почти една трета. ...240 е, евро на глава от населението са разходите за култура в Дания – увеличени а, е, до 271. В Гърция е много по-драматично положението. 28 евро на глава от е, е, а, населението до 2007, а 2015 15 евро. В Испания имаше намаление. от а, около 3% Това е състояние, в което културата колабира по време на криза. Културата се оказва най най-слабата брънка в веригата и тя е засегната най-тежко. Виждате корелацията между БВП на глава от населението и бюджетните разходи за култура, също на глава от населението. В различните групи наблюдаваме особености. Виждате през 2015 година, вместо да имаме сближаване, имаме раздалечаване – което означава затруднен достъп до култура в резултат на намалените бюджетни средства, заделени за тази цел. И вместо сближаване се получава раздалечаване. Така се оформят два модела, две альтернативи. Аз предполагам, че по време на въпросите и отговорите ще мога да ви дам повече подробности. Изненадващо е, че процента на инвестициите в страните от източната група е по-голям, отколкото в другите страни. Това се дължи, може би, на народопсихология, на преход от тоталитарна към демократична либерална система – и а, това може би а, се изразява и в утвърждаване на културната идентичност. Така или иначе, факт е, че там имаме инвестиции над средните за Европа. В южната част на Европа обаче положението на бюджетните средства заделени за култура е твърде различно. Там имаме много по-голям спад, отколкото в други области на политиката. И а, накрая още един а, много важен аспект е начинът по който разходите за култура в отделните държави членки се прехвърлят като задължение от републиканския или съответно е, държавния централен бюджет към местното ниво. Имаме е, тенденцията, примерно, от 3% е, бюджетни разходи на местно равнище за култура на над 50%. Това ясно показва тенденцията за децентрализация на бюджетните разходи за култура. Благодарение на бюджетните средства, заделени за култура, се разширява достъпа на домакинствата – до културната сфера. Ако погледнем бюджетните средства, заделени за култура, измерени с разходите на европейските институции като цяло, ще видим, че само 0,73% от процента са средствата заделени за култура. И ако това се разпредели на глава от населението, това означава 1 евро и 70 цента. Освен това, има неравномерно разпределение на тези средства между различните географски групи. Център, Север, Юг и Изток. Това са основните ни констатации. Аз с удоволствие бих навлязал в повече подробности, ако те ви интересуват. Благодаря ви. Плашещо е, че това е първото проучване, проведено в Европа за размера на държавното бюджетно финансиране за сферата на културата. Много интересни са за нас констатациите в това проучване. Сега, както обикновено, първо ще дам думата на докладчика. Това е господин Строевски. Колко време има господин Строевски? Една до две минути. Презентация и отразу поведи, че... Искам да благодаря за направеното изложение. Аз съм бил министър на културата, така че имам известна представа как се харчи за култура в Европа. В Польша се изразходват доста средства. Когато сме е, дискутирали е, с колегите разходите, е, обаче е, не всички държави членки могат да изразходват еднакво. В Италия до някъде е, намаляването на разходите се дължи на това, че често се сменят министрите на културата. Същото въжи и за Испания. Мисля, че тук е, има методическа грешка във вашето изследване. Между 2007 и 2015 година всички тези страни не могат да бъдат поставени в една група, защото положението в Германия и в Холандия бе твърде различно. В Германия имаше огромни съкръщения на разходите за култура. В Холандия имаше огромни съкръщения на разходите в култура, докато в Германия нямаше такова съкръщение. Също така има страни, които решават да инвестират средства от структурните фондове в култура. Само 9 са те и сред тях е Полша. Е, всъщност е, инвестициите в Польша бяха 22%, след това се нареждаха Италия и Германия. В другите държави членки инвестициите в култура бяха наистина минимални. Сега имам един въпрос. Много е важно да се види разбивката на инвестициите в отделните страни. Защото във всяка страна има различно определение на понятието инвестиция в култура. Например, в Испания билета за коридата е разход за култура. Ако купите карта Кампа в Холандия това е разход за култура. Във Франция разход за култура е да си купите молив. В други страни обаче това не е така. Значи и трябва да си поусъвършенствате малко методиката. Ja, Herr Almeida, möchten Sie direkt darauf antworten? Sí, muchas gracias por <clears throat> sus observaciones. La, la да, имате думата за отговор. Благодаря за направените бележки. Методиката, която избрахме, връзка с обществените разходи за култура беше да стъпим върху понятието услуги в сферата на културата или културни услуги, така както възприема това определение Евростат и също така както то е възприето от ООН. Да кажем, излъчване на телевизионни предавания. И така успяхме да съпоставим ситуацията в различните страни данните от Евростат са съпоставими. И от там заимствахме определенията на Евростат, за да можем да анализираме последователно, логично това, което получихме като данни. Вие споменахте това, че в различните държави членки разходите за култура се определят по различни начини. Имаме всички данни, мога да ви ги предоставя. Ще ви изпратя резюме на проучването. Ако желаете, можете да ни дадете по-конкретна информация за отделни държави. Ja, vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere... Благодаря ви. Има ли други въпроси или други желаящи да вземат отношение? Господин Здруевски. Jedną rzecz dodam, bo ona jest ważna. Искам да добавя нещо, тъй като е важно. То съм разбежен. Стандартите на ОНЕ и стандартите на Евростат се разминават. Само някои базисни концепции се сближават. Евростат обаче около 2010 година успяха да а, стигнат до единно понятие за разходи за култура. Вашият период е от 2007 година до 2014. Така че всъщност аз искам да ви поздравя, защото при това положение вие сте успели да направите проучване. Да, наистина. Нашето проучване е от 2007 година, годината предшестваща кризата т.е. започва от тази година. И когато започнахме да боравим с данните от Евростат, си дадохме сметка, че и данните на Евростат са претърпели промяна, тъй като е имало еволюция до 2016 година. Значи промените бяха видими. Нашата информация се простираше едва до 2015 година. Надяваме се през следващите 3 месеца да допълним и данните за 2016. Благодаря ви. Ще останете още малко сред нас, така че ако по-нататък колегите искат да зададат въпроси, ще могат да го направят. Ще дам думата сега на госпожа Казинс. Тя ще се спре най-вече върху въпроса за авторското право като пречка пред достъпа до култура. Госпожа Казинс, имате думата. Благодаря и добър ден. Взаимната оперативна съвместимост е, по отношение на културното наследство на Европа много се разшири през последните 10 години с библиотеката Европеана, финансирана от Европейския съюз. Така Европа е, е световен лидер в достъпа до културно наследство. Това стимулира образованието, научните изследвания и е, творческите сфери. Опитът от Европеана се копира по цял свят. Съществуването на Европеана стимулира на свой ред цифровизацията и създаването на равнопоставени условия за участие в културната дейност във всички 28 държави членки. Това е, е един, едно от постиженията, отчетени на срещата на върха в Гьотеборг през ноември миналата година, но все още не сме наясно дали нашето културно наследство е достъпно през границите, онлайн. Всъщност, оставащите пречки са териториалният характер на авторското право и финансовото подпомагане и поддръжка на екосистемата на Европеяна, която сме създали. Искам да спомена един финансов въпрос, а именно, въпреки заключенията на съвета от 2016 година, все още няма гаранции за Европеана и за това през граничния достъп не е сигурно, че ще продължи е, да бъде финансиран през идните години. Е, това би трябвало да е мрежа, която стига до всички кът, кътчета на Европа и прави достъпно нейното наследство за всички. Обаче е, веригата на доставка до някъде ерозира. Защо? защото е, всяка година се намаляват парите за централните компоненти и освен това достъпа до други източници на финансиране е много ограничен. Питахме е, безвъзмезни помощи, не става, не можем е, да организираме държавни поръчки. Всъщност Европа може да предотврати срива, но няма достатъчно добри механизми за тази цел. Е, достъпа до европейското културно наследство създава чувство за принадлежност, е, чувство за обществено единство, за новаторство и образование и за това трябва да има същите възможности за финансиране като научно-изследователската и развойна дейност. Е, сега ние се нуждаем от авторското право, въпреки че аз го определям като пречка – но трябва да имаме възможност да анализираме данни от всички вестници в Европа, за да изучаваме нейната история, да имаме достъп до филмите, до всички литературни текстове. И авторското право всъщност много е затруднено в своята хармонизация. Европеана подкрепя необходимостта от. А, да, извинете, английският ми е майчин и затова се впускам да говоря по-бързо, казва ораторката на бележка от страна на председателя. Всъщност, културните институции са пазители на нашата обща история и затова те заслужават регулиране, което да е подходящо за дейността им в цифровата епоха трябва да направим така, че всички да имат достъп до културното наследство. Учениците, преподавателите, които се готвят за урок по история, медийните специалисти, научните изследователи. Авторското право датира от преди съществуването на Европейския съюз и от преди съществуването на цифровата епоха. За това трябва да гледаме към бъдещето. Това въжи за нас, за държавите членки, за Европейския съюз. Е, образованието и научните изследвания изглеждат безспорни сфери, при които авторското право не пречи ние имаме доста организирани съвместни прояви, въпросници разпространени, проведени анкети и още по-бавно, още по-бавно да говоря, така ли? Добре. Very slow. Започвам да говоря съвсем бавно. Но се борим да осигурим на хората данните, от които те се нуждаят, защото те искат материали от 20 век. И тук съществува една черна дупка. Сигурно сте виждали това. Хората, които преподават и които учат, се нуждаят от аудиовизуален материал и могат лесно да получат достъп, ако не трябва да е, уважат всяко отделно съществуващо авторско право. Също така, е, голяма част от материалите е, са свързани с авторски права, но не са предмет на търговско разпространение. На културните институции трябва да получат възможност да разпространяват сред обществеността точно такъв тип материали. Културното наследство се нуждае от няколко направления на реформа в европейското законодателство на авторското право. Значи това да се заплати авторското право е най-голямата пречка за достъп до културното наследство на Европа в интернет. Това е пак голяма черна дупка все още произведенията, макар и да не са търговски експлуатирани от притежателите на права, са защитени от авторско право. Комисията работи за някои изключения, но те не са валидни за всички произведения. Лицензирането е основният механизъм, който се използва за преодоляване на препятствията, но това изключение не е достатъчно. На второ място, е, изключението за запазване на произведенията трябва да бъде хармонизирано. Е, това е невероятна възможност за преодоляване на бариерите, но предложенията на комисията не са недвусмислени е, досежно цифровизацията. Ако бъде възприят съгласно предложението на комисията, то само ще увеличи правната несигурност между културните институции и всъщност още повече ще ограничи достъпа до културното наследство. Трето, това, което е в общественото пространство в аналогова форма, трябва да остане обществено достъпно и в цифрова форма. Това ми е, е любимият начин за преодоляване на съществуващите трудности и препятствия. За това е много разпространено публикуването на репродукции на автори от 17 век, но не и от по-късни епохи. И на последно място не трябва да ограничаваме възможността на европейците да извършват задълбочен анализ и търсене в масивите от данни и текстове. Мисля, че трябва максимално да се облегчи авторското право и неговото заплащане, така че да има широк достъп до културното наследство. Е, Много ви благодаря. Мисля, че към края вече нямаше проблеми с превода. В началото преводачите нееднократно ми сигнализираха, че говорите прекалено бързо. 5-6 пъти над допустимото. Бързо, бързо, dziękuję. Господин Здроевски, благодаря ви. Имам един въпрос и ще направя един коментар. Въпросът ми е свързан с решение на парламента от преди 8-9 години. Тогава бе удължен срокът на действие на авторското право на 70 години. Към момента се смяташе, че творците ще могат да се възползват от това, но се оказа, че ползите не са за творците, а за стопанските субекти, които разпространяват културни блага. Какво е вашето мнение по въпроса? Добро ли бе взетото на, вземе, на времето решение за удължаване на срока на действие на авторското право? Да запазим ли този срок? По въпроса за благата от културното наследство. Основното предизвикателство, пред което сме изправени в момента, е свързано с филми, иллюстрации, книги, по които се водят спорове във връзка с авторските права. Бях неприятно изненадан, когато узнах, че много европейски филми не могат да бъдат разпространявани, тъй като се водят спорове за авторските права върху тях. Същото въжи и за някои публикации. Да вземем за пример фотограф в Испания, писател в Обединеното кралство и издател в Германия. А Бен номерът е в Италия. Какво смятате вие за подобни предизвикателства? Според нас това е един много сериозен проблем. Госпожа Казин, си имате думата. По първия ви въпрос, наистина мисля, че трябва да създадем условия, при които творците да, да бъдат компенсирани за създадените от тях материали. В противен случай в бъдеще няма да имаме култура. Срокът от 70 години е много дълъг. Прекалено дълъг е този срок за света, в който живеем в момента. 70 години е прекалено дълъг период в епохата на интернет. Трябва да се намери работещо решение. Трябва да е много ясно какво може да се прави с материалите, с които разполагат институциите, опазващи културното наследство. Трябва да има законови възможности за цифровизирането на този материал голямо бяло поле е 20 век. Има търсене на материали от Втората световна война и от 60-те. Много от тези материали не могат да се използват за търговски цели. Трябва да се намерят добри решения за предоставянето на достъп до тях. По втория ви въпрос, има проблем с заплащането за всички тези права филмовите архиви, филмовите музеи, фонотеките искат единствено и само да могат да предоставят материалите, с които разполагат, да могат тези материали да се използват в различен контекст, но те не могат да го направят. Дори и някаква картина, която е показана във филм, за да може да бъде показвана, трябва да бъде уредена от гледна точка на авторското право. Механизмът за лицензи е добър механизъм, но той не е наличен във всички държави членки. Благодаря ви, Хелга Трюпел. Благодаря, Петра. Благодаря на госпожа Казинс. Аз съм сред пламенните привърженици на Европеана. Още преди години казвах, че трябва да се създаде тази институцията, че не може да оставяме нещата изцяло в ръцете на Google и частните дружества. Казахте, че авторското право е пречка пред достъпа. Ако говорим само за разпространението и дистрибуцията, то това е вярно. Но трябва да вземем предвид и създаването на творческо съдържание. Трябва да може да се създава такова, трябва да има и възнаграждение за творците. В противен случай след няколко години няма да има културно съдържание. В случая става дума за противоречащи си цели. Вие казахте, че не сте против заплащането но се спряхте и върху въпроса за институциите, опазващи културното наследство. Казахте, че в този случай трябва да се заплаща от държавните бюджети. Да, като политик мога да се съглася с вас. Но проблемът е, че през изминалите години по държавните бюджети нямаше достатъчно средства за целта. Нямаше достатъчно средства нито за Европеана, нито пък за институциите, опазващи културното наследство, например в Германия. Трябва да намерим добри, работещи решения, но те трябва да са справедливи за всички заинтересовани страни, най-вече за създателите на културно съдържание. Винаги настояваме, например, за това Кока-Кола да заплаща на работниците си. Аз настоявам за това да се заплаща на работещите в културната сфера. Да, трябва да има свободен достъп, но това не означава, че той трябва да е безплатен трябва да се намери нова система за финансиране на европейските филми, например. Настоящата система буквално унищожава европейското филмово изкуство. Оставяме всичко в ръцете на Холивуд и Боливуд творците искат материалите им да бъдат разпространявани, но те искат също така и справедливо, адекватно възнаграждение. И това според мен е съвсем легитимно. Госпожо Казинс. До голяма степен съм съгласна с това, което казахте. То е свързано с предходния въпрос, който ми бе зададен. Трябва адекват, да има адекватно възнаграждение за творците. Целта на авторското право е именно това не би следвало да се удължава срокът на поврем 10 години. Не бива да се създава положение, при което нищо не може да се направи с дадени материали, като филми или вестници. Трябва да се намери някакъв компромис. Ние самите трябва да сме готови за компромис. Институциите, опазващи културното наследство, се опитват да предоставят достъп до своите материали за целите на творческата индустрия, за целите на образованието. Търсенето е огромно и не можем да го задоволим изцяло, защото не се предоставят материали с необходимото качество, нито пък за историческите периоди, за които се търсят. Институциите, опазващи културното наследство, трябва да опазят своя материал, да го цифровизират но не получават финансови средства за тази цел. Те самите също носят някаква вина, тъй като изискват допълнителни права за материали, които ще станат публично достояние. Мисля, че всички заинтересовани страни могат да постигнат някакви подобрения и трябва да са готови да намерят компромис. Благодаря. Нека и аз задам един въпрос. Казахте, че много често не става дума толкова за въпроса за това дали човек може да си позволи да откупи правата, а за това, че е изключително трудно да се изясни въпроса за това кой е носителят на правата, на кого се полага възнаграждение. Казахте, говорихте също за системата на колективното лицензиране, която е позната в скандинавските държави. Явно тя функционира доста добре там. Смятате ли, че ако този модел бъде приложен в цяла Европа, той би могъл да допринесе за опростяване на изясняването на въпроса за носителите, конкретните носители на правата. Авторското право не е област, в която съм специалист, но разширеният модел за колективно лицензиране е добър модел, според мен. Трябва да има дружества за колективно управление на права, на които да можем да се доверим, дружества, които добре си вършат работата, но няма такива дружества във всички държави членки които да са от полза както за творците, така и за тези, които се опитват да изяснят въпроса за носителя на правата. Но моделът е добър, добре би било да се разпространи. Въпросът е обаче, че това зависи от много други фактори. Преди известно време се опитахме да обсъдим въпроса за общоевропейски режим за правата и задълженията на дружествата за колективно управление на права. Не знам дали е проистекло нещо от текста, който приехме тогава или все още има проблеми с тези дружества за колективно управление на права. Госпожа Коста. Е, Благодаря за интересното е, съдържание, което ни представихте. Мисля, че е, то много ни помога. Според мен, достъпността е изключително важна тема, която трябва да се свържи с уравновесяването на тези две различни насоки. От една страна възнаграждението за творците и носителите на правата и от друга страна достъпността. Единствено носителят е при принадлежи, единствено носителя на правото принадлежи решението дали та, е, ще могат да се възпроизвеждат, да се разпространяват а, е, а, е, документи, творби и а, по такъв а, начин трябва да се реши въпроса. Ние имаме предложение като, като парламентарна комисия по, е, по култура, но и комисията има такъв въпрос. След това за а, така наречените творби а, сираци. Много трудно е там да се проследят а, кои са носителите и съответно да бъдат придобити а, правата. Вярно е, че по а, тази а, тема не би трябвало конкретно да се обръщам към Европеана, но пък от друга страна могат, може да се възползва е, Европеана именно от такива творби, при които няма реално права. Мисля, че вървим правилната посока, но според нас Ако нямаме а, общо правило и възможност за връщане а, към статуквото, то а, тогава а, би било много трудно да управляваме и изключенията. Но ние търсим такъв механизъм, които нямат споразумения за колективно лицензиране и такива, които а, нямат модела на колективното управление. Например, разпространяването на фотографии не е ясно кой, кой е фотографът и оттам нататък не може да се разпространява. А за творбите си раци забравих какъв въпрос ми зададохте. Два въпроса. Първо, съгласни ли сте а, с а, предложенията за изменения, а, които въвеждат изключения в действащата нормативна уредба? И второ, още сега има възможност а, да се публикуват а, творби, които са така наречените творби сираци. Много малък по обем материал се обхваща от директивата за творбите сираци. В времето, когато говорим за 20 век, те са минимална част. За това, когато говорим за необходимостта да се включва материал, не говорим за материал от творби сираци. Е, Благодаря ви. Има произведения, които не попадат в приложното поле на директивата за произведенията сираци. Господин Вента, Имам още един въпрос. Бях подготвил един въпрос, но той вече бе зададен от госпожа Трюпел. Съвсем кратък въпрос имам по проучването. Е, sobre su estudio, claro que también tenía tiempo un poco estar más metido. Pero no quiero decir sobre el estudio que es muy bueno, pero al final nos da algunas... Става дума за проучването, което сте провели. В него се съдържат някои предложения. Няма да се спирам върху предложенията и цифрите, които цитирахте за разходите по държавните бюджети за култура. Но правили ли сте някакви прогнози за бъдещето? Има ли според вас червени линии? Смятате ли, че ще има проблеми в бъдеще? Финансирането ли е червената ви линия или има и други такива? Какво ще бъде според вас бъдещето? Сега имате две минути за отговор. Ми, добре. в една комисия за култура пред, в Европейския парламент да се говори за култура и да се а, признае, че Европа от към достъп е на две скорости е нещо драстично. Къде е единството в областта на културата? Достъпът до култура трябва да е стратегическо перо в европейския бюджет – в момента това не е така. Знаем, че е, страшно много изследвания потвърждават, че за всяко евро, инвестирано в култура, се получава огромна възвръщаемост. И това въжи за цяла Европа. Около 4-4,5% е според изчисленията делът на културата в брутния вътрешен продукт на Европа. И освен това, като си помислим какви са стратегическите цели на Европа, общество на познанието, иновация, за всички тях културата е от фундаментално значение. А ние едва сега разбираме, че в бюджета на Европейския съюз културата е изтикана в страни. Даже ако тълкуваме всичко това като оптимисти, можем да кажем и трябва да кажем, <laughs> има много-много възможности за усъвършенстване на положението. Защо да не създадем европейски стандарт за разходите за култура? Над 1% от, брутен, от брутния вътрешен продукт, например – ако европейският бюджет се увеличава в абсолютно отношение, ако има данъчна самостоятелност, културата трябва да е поне 3, 4 или 5% от е, общия обем на разходите в Европа. Страшно много може да се направи. Да бъдат създадени нови политики, нови инструменти, е, да се изравнят ставките на ДДС, да се хармонизира европейското законодателство за сп... спонсорите и меценатите. Ние в това изследване разкрихме доста изненади. За бъдещето на нашата идентичност културата е от основно значение. Но обществен бюджет за култура означава да влагате средства, за да стават по-критични гражданите, да се развива капацитетът за иновации и за творчество. Ако това не се направи, въобще проектът за Европейския съюз ще си остане в същата дълбока криза, в която е през последните години. Благодаря. Нека преминем към изказването на следващия експерт, господин Меселов от центъра Бозар. Би го описала като културен център, който работи много активно по редица различни проекти, посветени на достъпа до култура, на гарантирането за гражданите на по-добър достъп до култура. Господин Меселов, имате думата. Hello, good afternoon. So, um... Добър ден. Работя за Бозар, Център за изящни изкуства в Брюксел. Вероятно е познат на мнозина от вас. И се чудих дали трябва да говоря за финансовия модел на Бозар – или за начина по който работим с аудиторията, защото това са две различни теми. В крайна сметка се опитах да направя и двете. Първо ще кажа няколко думи за нашия хибриден модел, който искаме да прилагаме като Европейски дом на културата. И е, след това да кажа няколко думи за центровете на изкуствата в е, Европа, е, по-конкретно е, за изобразителните изкуства, макар че ще стане дума и за музиката и други примери. Бозар не е далеч от тук. Виждали сте го една къща, построена 20, 20-те години на миналия век в стила Ар Деко. Това е Центъра за изящни е, изкуства, един от е, малкото е, центрове, в които имаме федерални правомощия. Управлението ни е възложено от федералната държава. Ние отдаваме под наем площи, което ни е източник на допълнителни доходи. Вероятно знаете, че а, ние сътрудничим а, активно с а, председателствата на съвета на Европейския съюз, които там представят различни свои а, събития. И е, така ние създаваме една допълнителна е, символика, свързана с е, Европа. Това не е типично за други е, културни центрове в Европа, но е една особеност на Бозар в Брюксел. Ето някои числа съвсем накратко. Над 1 милион посетители годишно. Значително по-високо в сравнение с други. Имаме над 250 служители, но искам да обърна внимание, че това не са творци, а, това са инженери, специалисти по поддържане на инсталациите. Тук съм представил е, нашата инфраструктура, може би това не представлява интерес конкретно. Кинозали, е, концертни зали, голяма, малка зала, многофункционални. Е, това е нашият е, е основател. Ние използваме смесен публично-частен е, модел. Е, доходите ни са от продажба на билети, обществена подкрепа, индивидуални дарители, корпоративно спонсорство, фундации, найми и така нататък. Когато казвам обществена подкрепа, имам предвид, че това е около половината от нашите доходи. Това са бюджетни средства. Около 5 милиона имаме приходи от копродукции, Имам предвид съвместни проекти с международни европейски партньори. Огромна инвестиция през изминалите 10 години и поддръжката на сградата на над 54 милиона, но като паметник на културата тази инвестиция беше насочена за добри цели – това е обща идея за модела на финансиране. 50% от а, публичния сектор, от Белгия, от Европа и други източници. Бихме искали в бъдеще да проучим повече възможности за данъчни облегчения за а, влагане на средства. В Белгия до сега това беше предвидено само като облегчение за киноиндустрията, но сега вече и за сценичните изкуства се предлага, а може и да се разшири още повече. Местното и националното финансиране взема най-голям дял, но пак повтарям, финансирането а, по линия на Европейския съюз също много ни помага. И тук искам да кажа няколко думи за новата роля на центровете по изкуствата през 21 век. Нова е ролята ни пред лицето на предизвикателствата, като бежанска емиграционна криза и други, ние играем една социална роля за укрепване на демокрацията и мога да кажа, че ние сме е, може би единствените материални, физически средища, е, които активизират гражданите и е, създават така нужната тъка на демократичното общество. Ние пред, предоставяме и интердисциплинарни платформи за взаимодействие между гражданите, творците. Е, поддържа се и връзка е, на диаспорите, примерно на африканската диаспора в Брюксел. Преди 20 години ние нямахме е, такова съдържание на ролята си. За нас това е предизвикателство, но ние убедено я приемаме. Имаме и роля по отношение на знанията – често аудиторията подценява именно тази наша роля. Ние създаваме интелигентност, ние създаваме сиво вещество и това обогатява знанията в обществото. Исландско-данският творец Олафур Елиасон казва, че а, задачата на музеят не е да поема или да консумира, а да дава, да произвежда, да стане производител на отношения. Мога да кажа, че има истински бум в броя на артистите, творбите, на мобилността. Над 30 000 са музеите в Европа, на европейско равнище през следващите няколко години се опитваме да направим връзката между възникващите сцени и пазара, защото има нови творци, които търсят своята изява така. Целият сектор все още зависи а, от бюджетни и частни а, средства, големи са разликите между източна и западна Европа. Това виждаме и в проекта Творческа Европа. Затова си поставяме за цел да взаимодействаме с заинтересовани страни от източната част на континента, по-слабо развитите. Така се създава истинска конкуренция между културните центрове, големи и малки музеи, както и новите на пазара. И има конкуренция между а, центровете с постоянни а, колекции и други. Изобщо конкуренцията в а, сектора като цяло се оживява. Мисля, че особено голямо внимание има съсредоточаването върху градските центрове, които са средни по размер. Казвам го не защото сме в Брюксел. Предполагам, че това може да представлява интерес за вас, когато изготвяте вашите доклади. Държавните гаранции имат първостепенно значение за намаляване на а, разходите, особено когато говорим за временни изложби. Те е, струват 1 до 3 милиона само за за страховките си. Разходите за застраховка възлизат на 20 до 40% от общите разходи за една изложба. За това държавните гаранции имат първостепенно значение. Само 17 държави предлагат такива държавни гаранции, между които са Франция, Полша и Обединеното кралство, но други нямат такива гаранции. В Белгия няма държавна а, гаранция. Кредиторите просто отказват да покриват застрахователните разходи, защото а, няма такава а, гаранция, макар и рискът да е изключително нисък сега. От време на време се получават такива происшествия, като в Финландия, но това е изключително рядко. Ние се застъпваме поне за проучване на възможностите за европейска система за държавни гаранции или глобална схема, или е, за някаква система е, на задължителни държавни е, гаранции, което значително ще засили мобилността на творци и творби. Не бива да се затваряме в белия си куп, не би трябвало да преодолеем тази логика и да търсим социална иновация, да търсим творчески а, практики, а, които се приближават по-плътно до аудиторията. Следващата седмица сте поканени всички на фестивала Афрополитън, който ще представи африканското изкуство. В областта на изобразителните изкуства има някои специфични потребности, макар и да не е изведен като приоритет в програмата Творческа Европа. Изненадващо е, но е факт. В Творческа Европа е видима разликата между останалите изкуства и изобразителните в ущърп на изобразителните. Културната иновация трябва да се спомене е, изрично тук. Консорциумите за дългосрочно партньорство е, са много перспективни. Тези консорциуми могат е, да отворят възможности за малките и големите играчи да подкрепят малките и средните по големина градове и селските райони. Особено важно е, както казах, да има държавна гаранция за изобразителните изкуства, за временните изложби и да имаме връзка и с други програми. Благодаря. Благодаря за прегледа, който направихте на работата на Бозар. Благодаря също, че изложихте своята гледна точка за предизвикателствата в бъдеще. Отново първи има думата господин Строевски. Благодаря. Много се зарадвах, когато казахте, че има проблеми с застраховането. Аз Повдигнах този въпрос, когато бях министър на културата на Полша. Трябва да го обсъдим. Някои държави гарантират застраховането, а други не, което води до дисбаланс. Затруднява обмена между европейските музеи. Много добре съм запознат с работата на вашата институция по време на полското председателство Неведнъж посетих Бозар. Там проведохме редица прояви. Преди няколко години бе направен един трудно приемлив според мен анализ. Най-вече в областта на изобразителните изкуства се увеличава пропаста между добре образованите и онези, които нямат толкова добри познания в областта на тези изкуства. Онези, които са по-добре образовани, по-добре запознати с тази област, могат много по-добре да се възползват от нея като възможност за изразяване, за разлика от останалите. Бозар на времето искаше да експериментира с просветни програми за младежи и деца. Успяхте ли да постигнете тази цел? Проектът бе насочен към подобряване на достъпа до култура. Председателката, благодаря. Господин Месов, имате думата. Това е предизвикателство, пред което винаги сме били изправени. Зависи от публиката. Има различни категории публика. Какво се опитваме да направим? Опитваме се да разчупим клишетата, Организираме, например, концерти на открито. Такива прояви са възможност за подобряването на достъпа до култура, за целеви групи, които иначе никога не биха посетили Бозар. Задачата на центрове като нашата е да институционализират подобни процеси, да гарантират по-широко участие не само от страна на посетителите, но и по линия, например, на предоставяне на повече възможности на хората с ограничена подвижност. По Хоризонт 2020 се финансират научни изследвания за подобряване на достъпа на обществеността до центрове като нашия. Става дума за разработването на стратегически подход. Госпожа Силвия Коста. Интересанте. Много интересно познавам Бозар, близо следя вашата дейност. Вие правите някои предложения, които е много добре да бъдат възприяти. Първо за 1% вие говорите за програмата Творческа Европа. Това много добре знам и знам какъв е опита на Милано. Два интересни въпроса. Първо, за обща европейска схема за гаранции, която ще гарантира мобилността на творбите, по-доброто познаване на творците и разпространението на културата. И второ, тази общоевропейска е, схема за е, гаранции ми се струва, че ще е, може да извърши много полезна роля. И последно, в различни страни съществуват частни фондове, не говоря за фундациите. Те са частни фондове, които могат да, да влагат средства а, в а, изкуство, а, в а, културата и когато инвестират в театри, галерии, културно-историческо наследство, могат да получат а, данъчни облегчения за това. Дали в Белгия нещо подобно се практикува? Um, bon, je ne suis pas expert fiscaliste, mais c'est intéressant donc le, par rapport à la. Не съм специалист в областта на данъчното облагане. Но имаше възможности за данъчни облегчения за киноизкуството. Не искаме да блокираме подобни инициативи. А що се отнася до общо европейската гаранция, то това е една стара европейска мечта, по която се работи вече от 15 години. Програмата Творческа Европа може да е възможност за работа по тази инициатива, например. Председателката, благодаря ви. Нека продължим сега с следващия ни експерт. Той ще се спре именно върху данъчния аспект, върху пречките от данъчно естество, върху всички от тези данъчни аспекти, които затрудняват достъпа до култура. Ще се спре и върху евентуални решения на проблема. Господин Моленар. Е, Аз няма да говоря за данъчни е, облегчения. Благодаря ви за поканата. Аз ще говоря не за облегчения, за проблеми. И то главно за изпълнителите. Не говоря за художниците, говоря за артистите и изпълнители. И подготвил съм една презентация. И освен, че съм подготвил нея, съм подготвил и кратко обяснение, е, което съм ви изпратил по почтата и една статия, тя е написана на достъпен език, надявам се няма да ви затрудни, въпреки че е в специализирано данъчно издание. Има специално правило за артистите и изпълнители в данъчното облагане. Обичайните правила в международното право са, че по член 7 от примерната данъчна конвенция на ОИСР за самонаети лица гласи, че данъци се плащат там, където а, съответното лице а, или търговец е местно а, данъчно задължено лице освен ако няма постоянно място на стопанска дейност в друга страна. А, обаче за артистите и изпълнители а, има а, едно изключение по а, член а, 17. Много може да се каже за общите принципи, но така или иначе те са ясно формулирани и не създават проблеми. Но за артисти-изпълнители и за спортисти има специфична норма в член 17, който трябва да бъде възпроизведен в споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане. Там се казва, че те подлежат на данъчно облагане в страната, където те осъществяват своите изпълнения, независимо от това дали имат място на стопанска дейност там или не и дали придружават своя работодател. Обяснението да се въведе през 63-та година този член 17 беше практически затруднения. Един боксер, който е, живее в Монако, не плаща данъци е, там. Е, няма там данък при източника той участва в турнири в чужбина, там получава пари, но тъй като не е местно лице в тези чужди страни, фактически не плаща данъци никъде. Затова 63-та година беше въведено това правило, но в един подробен доклад от 87 година става ясно, че ясно се изразява недоверие, има категорични доказателства, че не се спазва тази норма. Има а, хора, които а, отлично познават а, тънкостите на данъчното законодателство. А, счетоводителите а, на тези абсолютно добронамерени спортисти и артисти-изпълнители могат а, да бъдат авантюристи, които се възползват от ситуацията. Иначе казано, тук говорим за мярка срещу укриването и избягването на данъци. Тази мярка е предвидена да бъде прилагана към такива хора като Макс Ферсток от Формула или други спортисти, които стават граждани на Монако, за да не плащат данъци никъде. те получават е, стотици пъти повече от обикновените спортисти и в същото време е, се възползват от това е, изключение. Тук съм ви дал някои примери. Това е Ариана Патяк, Матяк, е, тя е диригент. Ако тя има 20 е, гастрола е, като гост-диригент в Полша, в Франция, не откъдето пътува, в Великобритания и другаде, това за нея означава разноски. Пътни, дневни, хотели и за 3-4 дни не, не е справедливо да се наложи данък върху платения хонорар без никаква възможност да бъдат приспаднати разходите. Фактически без признаване на разходите данъчното облагане е, води до прекомерна данъчна тежест. И в едно решение на съда е посочено, че това е проблем. Следващ проблем. Данъкът е удържан в чужбина. Добре, тогава как е, е, той ще бъде признат в страната на местожителството? Ариан Матяк, за която говорих. 20 гастрола в чужбина – Платила си е, е данъка, във Франция как ще й се признае? Следващия ми пример. Роттердамската филхармония. 80 музиканти. Невъзможно е да се търси данъчен кредит, защото те отиват в Германия, там се отдържа данъка в Германия. 15% не е толкова много, но така или иначе те са на заплата в Роттердам, то тогава как ще се получи реално този данъчен кредит, защото те и по ведомост им се удържа данък и данък за хонорара в Германия. И трето, дори да се справите с цялата тази материя, трябва да наемете данъчен консултант в Холандия. Аз не казвам, че съм чак толкова скъп, но все пак ще трябва да ми платите прилично възнаграждение – и не стига, че е, веднъж е удържан данъка, втори път не са приспаднати е, разходите. Е, и отгоре на всичко не може е, да се приспадне данъчния кредит или той може да бъде признат е, само с много големи административни разходи, като наемането на данъчен е, консултант. Ето това са трите проблема Да, видях тази карта на Европа и в друга презентация. Отивате в друга държава, данъчната и система е различна, ставките са различни, правилата са различни, процедурите са различни и с този проблем се сблъсква всеки артист-изпълнител, който гастролира в чужбина. Имам и един трети пример след а, а, диригентката и филхармонията. Това е една готическа рок група, нарича се Within Temptation. Не знам дали сте ги е, чували, дали сте им почитатели. Те имат е, собствен автобус, осветление, сценична техника, техници, е, менеджер. Разноските им са е, огромни. И ако те е, платят 50% данък, е, който се удържа за гастрола им в, е, Франция, ще им останат едва 2%, ако трябва да говорим за чистата печалба след разходите. Нидерландия се отказа през 2007 година за, от данъчното облагане на артисти и спортисти от страни, с които имат СИДО, което означава не за такива, които са местни е, данъчно задължени лица в е, Монако или другаде. Става дума само за неплащане на такъв данък на лица, които са от страни, с които има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане. В Обединеното кралство има специфично правило. Минималният прак е 11 500 лири годишно, които се прилагат и за чуждестранните артисти. Тоест, когато е под минималния прак хонорара, то тогава върху него не се дължи данък. В спортния свят международните организации след Олимпиадата в Австралия през 2000-та година заявиха, че повече не искат да поддържат това правило. В Ванкувър, когато се проведе Олимпиадата, изрично беше казано, че да, е, ще бъде дадено домакинство там, стига да не се е, удържа данък върху възнагражденията, е, които се полагат е, на спортистите за изявите им. ОИСР и някои други е, организации получиха многобройни запитвания е, дали не могат да заличат член 17. 2014 година те разгледаха тези искания и казаха не, няма да ги заличим. И същевременно е, предвидиха някои ограничения в приложението. Примерно, това правило не се прилага за хора, които са на е, трудов договор при работодател, което решава проблема на Роттердамската филхармония. Има и изключения за субсидирани а, дейности. А, това а, са текстове, които се възпроизвеждат в а, много споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. СИДО. Какви са решенията, които предлагам? Имам още две, освен посочените тук. Първо, следвайте примера на Нидерландия, Ирландия и Дания. Да няма а, облагане при източника но само за тези, с които имате си до, не с тези, които ви идват от Монако и другаде. Или използвайте а, е, приложението на член 17 с всички възможни изключения. И още едно предложение. Европейската е, комисия работи по кодекс за поведение за авторски, лицензионни, е, лицензионни възнаграждения и дивиденти. Защо този кодекс за поведение да не се прилага и за артисти, изпълнителите и спортистите? Европейската комисия също има експертна група, която излезе през ноември 2015 е, година с е, доклад за трансграничните пречки е, в данъчното облагане е, на физически и юридически лица. Там има и предложения за артистите и спортистите. Благодаря. Yeah, благодаря ви. Мисля, че вашето изложение бе много интересно за всички нас, тъй като става дума за област, която не спада непременно към ресора на нашата парламентарна комисия. Когато става дума за данъчни въпроси, обикновено обсъждаме въпроса за намаляване на ставката на ДДС. Що се отнася до облагането с данъци на хонорарите на артисти, то трябва да кажа, че не бях запозната с проблема. Явно сред спортистите и сред по-известните артисти има хора, които използват вратичките в данъчното законодателство, както го правят и големите корпорации. И именно това законодателство засяга неблагоприятно нези, които не би трябвало да засяга по този начин. Никой от нас не може да приеме случай като този, който цитирахте вие за спортиста в Монако, който не плаща данъци. Също толкова неприемливо е да бъдат неблагоприятно засегнати и не толкова известните артисти. Господин Здроевски. Благодаря ви. Най-напред искам да ви благодаря сърдечно за изложението. То бе от много голямо значение за нас. И е много положително това, че вие, госпожо председател, предложихте по време на наше заседание да помислим и да обсъдим културата и данъчното облагане добре на, на едно заседание да обсъдим само този въпрос. Връзката между културата и данъчното облагане. Искам да благодаря на господин Моленар. Господин професорът Зигрид Хемерс, който работи, госпожа професорът Зигрид Хемерс, която работи с вас, ни въведе в тази тема. Тя ни посети неотдавна изнесе лекция и зададе някои предизвикателни въпроси. Них ма бич обшивилиована. Други... Защо артистите изпълнители да не плащат данъци, ако други лица на свободна практика плащат данъци? Има ли някаква разлика? Артистите, конкретно. Mówi o tym dlatego, że... Тоест, защо артисти-изпълнителите плащат, а някои други лица на, събр... на свободна практика не плащат? Повечето от артистите са на свободна практика, над 60%. Ако те не изпълняват, не участват в представления, данъкът става безполезен, защото не можете нищо да им вземете. И така, стигам до един много сериозен въпрос. При нас имаше един оркестър, който беше сформиран само за юли и август месец с изпълнители от Чехия, Полша, Белорусия – поради е, разходите и разликите в данъчното облагане, някои от тези изпълнители, музиканти, е, получиха много високи доходи, а другите е, трябваше да платят почти целия си хонорар за данъци. Значи, за мен е много важно да мислим не само за това, което правят артистите-изпълнители, но и да мислим за опазване на културното наследство. Някой път артистите изпълнители се ползват от данъчни облегчения и стимули, а друг път са длъжни да плащат 23% ДДС. Значи и това е моят призив, госпожо председател. Нека посветим едно наше заседание само на данъчните аспекти на културната дейност. Фашарова. Е, е. Е, Благодаря, госпожа Шойдрова. Тоест, извинявам се. Забравих, че прилагаме системата на пинг-понка. Господин Моленар. Да, благодаря. Благодаря за зададените въпроси и за изказването. Мисля, че е добра идея да се проведе заседание на Комисията по култура, което да бъде изключително посветено на данъчното облагане. Аз сега се спрях само на конкретни въпроси, но някои от вашите бележки е, са свързани с разискваните от мен теми. Е, познавам Зигрид много добре, работя заедно с нея. Днес имах намерение да изразя следната идея. Искам справедливо данъчно облагане. Е, артистите и изпълнители не трябва да бъдат облагани данъчно по-тежко, отколкото е, обичайните професии, по-разпространените професори, е, професии. значи, артистите изпълнители, например, ще платят по-високи данъци, отколкото една медицинска сестра. Това е или двойно данъчно облагане, или прекомерно данъчно облагане. Бих искал тази двоякост или тази прекомерност да отпаднат. И вторият ви въпрос, свързан с артистите, изпълнители, които нямат или никакъв доход или имат много а, ограничен доход. Това, което а, става на практика е, че когато и са пълняват произведенията в Франция или в Австрия. В Австрия се плащат 20%, а във Франция се плаща 50% данък, тогава те не могат да си получат данъчен кредит в собствената страна. Значи това е за артистите с по-ограничена дейност особено голям проблем. И разбира се, да, има огромни разлики в данъчното облагане на артистите и изпълнители в различните държави членки и даже заради тези разлики те някой път се отказват от участие. Е, děkuji. Е, да, благодаря сега госпожа Шойдрова за една минута. Слехнат, аз съм се досуд... Е, благодаря ви. Благодаря на всички експерти за изложенията им. До момента се въздържах да задам въпрос, но сега искам да взема отношение. Данъчното облагане е едно, а съвсем друг въпрос са доходите. Ние искаме да гарантираме доходите на творците, а данъчното облагане пък спада към компетенциите на държавите членки. Не мисля, че ние тук на европейско равнище можем да излизаме с препоръки за данъчното облагане. Важно е да се възприемат добрите практики. Що се отнася до данъчните облегчения, за мен възниква въпросът доколко е етично едно положение, при което творците използват придобивки, които са заплатени от данъците, плащани от гражданите, като например медицински застраховки. Трябва да подпомогнем творците, трябва да направим така, че те да достигнат до своята публика, но трябва също така и да ги облагаме с данъци. Те трябва да платят своя дял. Благодаря, господин Молинар. Да, напълно съм съгласен с вас трябва, т.е. всички страни, е, трябва е, да си събират данъчните постъпления. Не твърдя, не отстоявам позицията, че артистите и изпълнители трябва да бъдат поставени в по-благоприятно положение от към данъци в сравнение с другите професии, но казвам, че трябва да бъдат е, третирани равностойно, а не да имат по-тежко данъчно облагане. Когато страните махнат съвместно чрез договори тези данъци, които се повтарят и прочие и прочие. Нали? Ние говорим през цялото време за различното данъчно облагане. Значи, ако се махне член 17, ще отпаднат данъчните постъпления от чужденците, които посещават страната, но от друга страна пък не трябва да се дават данъчни кредити на собствените местни лица, когато те извършват изпълнение в чужбина. Значи, всички всичко се занулява. Е, губите някакви постъпления, но пък не трябва да изплащате данъчни кредити от друга страна. И в същото време се постига равностойно данъчно облагане на всички е, професии. Благодаря. Госпожа Родригес за една минута. Не мога да се изкажа на португалски или мога да се изкажа на португалски? Мога. Това е чудесно. Благодаря. Благодаря. Е, искам да ви задам е, следните въпроси. Не съм сигурна дали е, артистите трябва наистина да не се ползват от по-различно третиране. Аз съм от страна Португалия, която, както Гърция, бе застигната от много тежка бюджетна дисциплина – и освен това, при нас има а, пет свръх отдалечени региона. Аз съм била преподавателка в Бразилия и живеех в Мадейра. Значи, да ида от Мадейра в Бразилия ми струваше определено, а, определена сума. А, обаче, за да изнеса инструменти, а, и да заведа сътрудниците си ми струваше много повече. 500 евро повече, отколкото, да кажем, ако бях занесла същата апаратура а, от Лисабон в Брюксел. Мадейра при това е много близо. Не казвам, че данъчното облагане трябва да бъде по-високо, но има три схеми за облагане на артистите в Португалия. Когато бях в Бразилия, аз бях командирован португалски преподавател там. И а, ме облагаха и в Бразилия, и в Португалия. Артистите имат а, много повече разходи, а, освен това, защото те трябва да плащат на групите, на всички сътрудници. А, и от тук моите съмнения за това да се прилагат еднакви данъчни правила към всички. Благодаря, господин Моленар. Да равното данъчно облагане, според мен трябва да бъде такова а, върху печалбата. Да кажем, ако вие идете от Мадейра в Бразилия и трябва да направите допълнителни пътни разходи, вземате сътрудници, носите апаратура, това беше първият проблем, а, на който се спряха. Много е важно да се осигури при спадане на разходите. Иначе данъчното облагане става непосилно тежко. Значи, след като се приспаднат разходите, тогава да има равнопоставеност данъчното третиране. Това предлагам. Вие също Дадохте пример с това как един португалски преподавател отива да преподава в Бразилия. Тук се проявява голяма разлика с артистите и изпълнители, защото вие, като идете като преподавател от Мадейра в Бразилия, отивате за определен срок 3 месеца, 6 месеца, година, някакъв срок. Примерният данъчен договор в член 15 предвижда Бразилия да ви облага, а вие да получите данъчно облегчение в Португалия. Значи, за такъв дълъг период, не казвам, че ще стане лесно, но вие ще си получите парите по някакъв начин обратно. Обаче, ако идете е, като португалска група за 2-3 изпълнения или участия в Бразилия, много по-трудно е да си приспаднете е, разходите и след това, след тези 23 изпълнения да се върнете в Португалия и да поискате данъчен е, е, кредит. Защото междувременно сте обиколили няколко страни в Европа, отишли сте и в Мозамбик да изнесете концерт, някъде сте имали повече концерти, някъде само един и действително тук се иллюстрира и третия проблем, за който споменах. По-големи са административните разходи, които имат тези групи, въобще артистите изпълнители, отколкото вие имате като преподавател, отиващ от Мадейра в Бразилия. Значи, когато сте на свободна практика, а, трябва да, получи, да, да плащате данъци само в страната, в която сте установен. Още трима колеги искат да се изкажат. Нека им дадем възможност да се изкажат един след друг. Всеки има по една минута. Господин Вента. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми се отнася само до спорта. Аз самият съм бях професионален спортист в момента на прехода в Полша към края на 90-те години. Трябва да признаем, че има разлика между различните спортове. Аз, например, бях член на клуб. Бях отборен спортист. През 90-те години живеех в Германия и в Испания и там подавах данъчна декларация като всички останали граждани. След това Полша се присъедини към Европейския съюз. Но така бяха уредени отношенията между работодатели и работници в моя вид спорт. да вземем за пример някои спортисти извън Европа, които получават по 200 милиона годишно. да дори и да плащат данъци тези хора, за тях ще остане немалко. малко. И това е нещо, което много остро се възприема от обществото. Вие цитирахте Дания. Имах колеги датчани в Германия на времето. Те след това се завърнаха в Дания, започнаха да играят там. През първите, първата една-две години бяха под долната граница. След една-две години я надхвърлиха но в някои а, спортове Клубовете са работодатели, те извършват стопанска дейност и трябва да работят по бюджетите си. Госпожа Коста за една минута. Знам, че няма да ти е лесно за една минута и на теб. Само едно пояснение. Тук има два различни проблема. От е, една страна имаме спецификата на артиста с а, а, това, че творческия живот на един артист а, а, е далеч по-къс, отколкото а, нормалната трудова кариера на един човек с друга професия. И второ, много важно е а, дали а, гастролира сам или с други някои страни са решили е, да приложат е, национално решение с минимален е, прак. Но доколкото разбирам, едно от вашите предложения и вие като че ли клоните към него и ми се струва, че е по-добро – В наш интерес е да гарантираме свободно движение, мобилност без двойно данъчно облагане при условие, че е, имаме такова споразумение. Мисля, че ако няма данъчно облагане или ако има двойно, това е несправедливо за всички. И накрая, е, но не по значение, последния оратор. Един въпрос. Има ли рискове с Брексит? Не отдавна а, имах среща с а, Сдружението а, на артисти-музиканти. Те се боят от а, това какви ще са последици за Брексит, какво бихте казали. И второ, Доколко се цени изкуството в нашето общество? Аз мисля, че в е, трудни за економиката времена ни трябва нова политика, един нов курс, подобен на новия курс на президента Рузвелт през 30-те години в Съединените щати. Има ли смисъл да творят? Помислете си за прекрасните е, стенописи на Диего Ривера – или пък библиотеката на Конгреса на САЩ с архив свидетелски показания на роби, които никога не биха били събрани без политическа воля. С това искам да кажа, че ни трябва политическа воля и бюджетни средства. И то сега. Herr фазун versuchen Sie 2 минути. Благодаря, господин Моленар. Опитайте се да се вместите в две минути. Um, about... Да, благодаря. Първо ще отговоря на, те... на въпроса за спорта. Една от вашите бележки бе, че голяма част от спортистите е, не са професионалисти. Не печелят толкова много пари. Вече чухме примера за а, артисти, а, които а, имат по-малко изпълнение и участие и не плащат данък в собствената си страна, защото не достигат необходимия праг за това. Същото става и в спорта. Има спортисти, които се стремят към върха, но все още са на трето равнище и печелят под долната граница, но ако е, отидат в Италия, Австрия, Германия, където се удържа данък при източника, те всъщност са на загуба. Втората ви бележка е много важна, тъй като вие казвате, че артистите и спортистите, които печелят милиони, големите, а, е, с е, смятат, че собствената им страна е, ще иска е, да ги так, облага данъчно. Но това не е акцента в момента. Акцента е върху тези, които се стремят да избегнат данъчното облагане, да извършат данъчно е, укривателство. Аз е, ви е, дадох примера с Великобритания 11,5 хиляди за година като прак, под който не се извършва облагане. Също така в САЩ е възприят такъв прак по всичките договори. В ОИСР също има предложение за прак. Значи, е, може в договора да се запише минимален прак и след това да се възприеме някакъв реален прак. Не да кажем 400 евро годишно, а 20-30 хиляди. И а, е, това ще обхване а, е, около 90-95% от населението. Мисля, че а, с Силвия Коста сме съгласни. Да, е, професионалното занятие е, като спортист или артист-изпълнител не е толкова дълготрайно е, по отношение на британските оркестри и Брексит, да, риск има във връзка с ДДС. Това не е моя тема днес, но и от гледна точка на облагането на артистите и изпълнители има рискове. Защото при спадането на разходите и а, правото да се подават декларации а, се уреждат от а, европейското законодателство. Като излезете вие от Европейския съюз, а, ще загубите тази уредба. А вие нямате толкова добри договори с останалите държави членки на Европейския съюз и а, в а, такъв а, случай. А, ще изгубят вашите артисти. Аз след две седмици ще участвам в една такава среща за музикантите и това е един от проблемите, на които ще се спра по отношение на стойността на изкуството. Когато страните решат едностранно да се откажат от данъка при източника, както Холандия направи през 2007 година, Ирландия и Дания правят сега, ние се отказахме от постъпления в размер на 6 милиона евро. Правил съм изчисления с данъчни консултанти във Великобритания миналата година. Ако Великобритания не на договорна и двустранна основа едностранно се откаже от тези данъчни постъпления, те ще бъдат в размер на 40 милиона е, лири, лири, стерлинги. Е, нали, като сумата се снижава заради приспадането на разходите. Значи, ако направите такъв отказ едностранен а, е, от данъчното облагане, няма да изгубите кой знае колко. Много по-добре обаче да го направите такъв отказ двустранно, защото тогава ще загубите постъпление, но също времено няма да се налага да плащате данъчен кредит и всичко ще се уравновеси. Благодаря. Говорим за европейския вътрешен пазар, едновременно с това за двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Смешно е това, според мен. Днешните разисквания ясно показаха, че трябва да напреднем на общо европейско равнище и в областта на данъчната политика. Сърдечно благодаря на всички гостували ни днес експерти. Мисля, че направихте много полезни предложения за бъдещата ни работа по тази тема. Още веднъж ви благодаря за участието ви в днешното ни заседание. Заслужавате аплодисменти, според мен. Непосредствено преминаваме към проекта на доклад на тема Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура. Можете, разбира се, да останете тук в залата, но ако имате някакви други ангажименти, ще проявим, разбира се, пълно разбиране. Още веднъж ви благодаря за участието. Господин Строевски сега има 5 минути, за да ни представи идеите си за този проект на доклад. Господин Здроевски. Зачне от... Е, Благодаря ви много. Же о бариерах в участниците... Искам в началото да кажа нещо, което е много важно за всички нас. Във връзка с пречките пред достъпа до култура. Всъщност, за първи път сега обсъждаме тази тема не фрагментирано и в някои нейни отделни аспекти, а холистично. Достъп до култура означава две неща. Първо, всеки гражданин на Европа има право да участва в културата. Това е неотчуждимо право, което проистича от нашето законодателство. Второ, Степента на участие на гражданите в културните прояви е от ключово значение за развитието на Европа. Културното развитие в Европа трябва да бъде ясно и недвусмислено защитено от закона. На следващото място, достъпът до култура трябва да бъде водеща цел на европейските институции. Всяка обществена администрация има е, пред себе си три цели в тази сфера. Първо обучение на творците, второ обучение на публиката и трето изграждане на необходимата инфраструктура, е, чрез която артистите и публиката да се срещат. Разбира се, и оформянето на културните потребности е задача на администрацията, но това е задача и на Европейския съюз. Искам също да кажа, че ние трябва да възприемем много широка перспектива, когато е, говорим за култура. Разбирам е, изпълненията на артистите-изпълнители, участието на гражданите в културните прояви и е, опазването на културното наследство. Сега. Е, тук пред нас се разкрива един е, проблем. Проблем с търсенето на култура, не толкова с предлагането. Има изследвания, които много ясно показват, че доста европейски граждани не чувстват никаква потребност да участват в някакви културни прояви. Казват, не участваме, защото не изпитваме вътрешна потребност да го правим. Разбира се, много трудно е да намерите такива граждани, които абсолютно нямат никакъв досек с културата, но качеството на различните прояви, тяхната задълбоченост силно варират. Участието в културни прояви, достъпът до култура са важни предпоставки за това да изпитвате удовлетвореност от живота. Що се отнася до препятствията? Искам да подчертая, че следните са основните пречки. Финанси, сиреч пари. Второ, образование, липса на познание. И трето, структурни препятствия. Според мен това са трите основни пречки пред достъпа до култура. Има и още една четвърта бариера и тя е технологична. Накратко ще се спра на всяка от тях. Първо, парите. Днес добре бе иллюстрирано колко важно е да съществува ясна, недвусмислена данъчна система. Колко големи вреди могат да бъдат нанесени, когато данъчните системи се различават помежду си и не са прозрачни. На следващо място, правото на образование. В своя доклад бих желал да подчертая, че липсата на образованост у публиката като цяло е много съществена пречка за достъпа до култура. Значи, културно образование трябва да бъде получавано и от младите, и от възрастните, включително и по интернет. Липсата на образование е много сериозна пречка за достъпа до културни прояви. И като странична бележка – искам да спомена един психологически фактор. В Европа някакси много търпимост проявяваме към ниското културно ниво. Това бих определил като структурна бариера – Колкото по-близко е една библиотека или един театър до хората, толкова по-широко ще е участието в тяхната дейност. Значи така преминавам към структурните бариери в строгия смисъл на думата. Необходимо е да бъде изградена инфраструктура, която да стимулира участието в културни прояви. И сега четвъртата категория препятствия. Технологичните. Всички знаем кои са традиционните форми на културна изява. Книгата, която прочитате, представлението, което посещавате. Сега обаче сме длъжни да се съобразим и с новите технологии, с това, че голяма част от културната дейност вече се осъществява в интернет. Толкова от мен. Благодаря, че толкова подробно изложихте идеите си по този проект от доклад. Започваме с докладчиците в сянка. Госпожа Родригес. Два минути, бете. Две минути, моля. Thank you, Chair. Uh, I will speak in Portuguese. Благодаря, ще говоря на португалски. Compreender a complexidade e a transversalidade do tema quando falamos em barreiras no този е, изходен е, опорен документ е, е много полезен. Аз бих искала да заявя, че е много важно да се подчертае значението на образованието като понякога пречка, която препятства достъпа до култура. Ще цитирам в тази област се предвижда създаване на партньорства между училища и културни институции, като това сътрудничество може да пресече и границите. Върху тези партньорства трябва да се заложи, за да се премахнат, а ако не да се премахнат, то поне да се смекчат препятствията пред достъпа до културата. В сферата на културата е много важно държавите членки да намалят разходите за участие в културни прояви на децата, учащите се и големите семейства или семействата въобще. Защото цената на културните прояви е едно от най-големите препятствия за тяхното посещение, особено в държавите, които са засегнати от строга бюджетна дисциплина. Докладът визира и един от отрицателните параметри, които се отразяват върху посещаемостта, а именно липсата на интерес. Тук трябва да се работи от най-ранна училищна възраст, сътрудничество както с културните институции, така и с местните и регионалните органи. Това ще означава качествено обучаване на бъдещата публика. Същевременно е необходимо да имаме стратегия за преодоляване на онези препятствия пред посещението на културни прояви, които са особено изразени в най-отдалечените региони, в селските региони. Е, вярно е, че културата е от сферата на държавите, от компетентността на държавите членки, но Европейския съюз може много да допринесе, като започне от стимулиране на движението на турците. Мартина Михелс. Благодаря, Мартина Михелс. Благодаря за много подробното изложение. Благодаря, че наблегнахте върху статистическите данни за културата, както и върху финансирането им от, с обществени средства. Но какво всъщност възнамеряваме да финансираме? Инфраструктурата в областта на културата обхваща театри, културни центрове, училища по изкуствата, галери, архиви, в които се опазва културната ни памет и други. Освен това, съгласна съм с анализа ви на хоризонталните задачи. В точка 5 заявявате, че културата трябва да бъде интегрирана във всички области на политика. Трето, някои ваши формулировки според мен не са достатъчно конкретни, като например тези в точка 9. Става дума за инвестициите в културата и творческата индустрия. Тук нещата не се свеждат само до економически растеж и заетост в отрасъл. Става дума за много важни културни блага, като филми, книги, музика и други, които понякога се финансират, понякога не. Ако се разшири приложното поле на намалената ставка на ДДС, то това е добре, но трябва да говорим също така и за липсата на възможности за заетост в отрасъла. На четвърто място ще упомена въпроса за авторското право в галериите, библиотеките, архивите и музеите. Любима моя тема, не се спирате достатъчно подробно върху нея. До момента имаше предложения по директивата за авторското право за изключения за културното наследство, но те според мен не са достатъчни. По-скоро затвърждават бариерите пред достъпа до култура, не ги премахват. Това е всичко от мен за сега. Председателката благодаря. Госпожа Билт. Мерси. Euh, да. Вие предлагате като обяснение липсата на образование е сред широката общественост, което е пречка за достъп до културните прояви. Но въпросът ми е какво е качеството на тези културни прояви, които щедро се финансират с обществени средства. Директорът на фестивала в Авиньон е пример за това нещо. Понякога е трудно да се стигне до изпълнение от възможно най-качествените изпълнители. Като че ли артистите изпадат в интелектуализъм, правят произведения и изпълнения, които са достъпни само за някакъв съвсем ограничен елит. Donc, avant de dénoncer la culture des uns et des autres, Необходимо е да се мисли и за популярната култура и, и да се е, търси удовлетворението на по-широк е, широки кръгове от публиката, поне във Франция, а не артистите да правят изкуство, което си харесва само на тях. Поне във Франция, според мен, така трябва да стане. Силвия Коста. Председателката, благодаря. Силвия Коста за една минута. Интересанте. Мисля, че това е много интересно. Благодаря на докладчика за доклада. Той наистина е по интересна тема и мисля, че с него ще дадем е, принос. За... Споделям и структурата. Искам да споделя е, един аспект. Да, е, по-бедни сме. Ако погледнем е, евробарометъра, то тогава но е, въпросът е, че има структурни бариери, тема, по която трябва да се търсят нови модели на управление. Управление чрез участие. И смятам, че тук трябва да се види тази тема. Право на гражданина е да знае да познава културата и нейните творци. Аз мисля, че това е право, което трябва да запазим. Приемам а, някои а, изводи, макар и не всички, защото предлагането на а, култура не означава а, само да се търси онова, което се харесва на публика, означава fatte in giro per l'Europa e anche per esempio per tutta la parte che riguarda la... Това означава и опазване на културното наследство, на езиковото и културно богатство. Е, един емигрант, например, един пример от Италия. В, в музея, когато поставиха табелка, табелки с надписи на арабски, това доведе до прилив на публика и то съвършено различна. Мисля, че трябва да се подчерта и този аспект. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt die Kommission noch um ihre Stellungnahme bitten. Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Господин Зампиери, опитайте се да се вместите в 2-3 минути. Благодаря ви. Високо оценявам проведеното много интересно изслушване. Важна бе и работата на колегите ни от Евростат Важни бяха данните, които ни предоставиха те. Няколко думи за мобилността и пречките пред нея. Тази тема ще продължи да е сред приоритетите ни. Работихме по нея и миналата година, и преди две години включително и с професор Моленар. Ще продължим да работим по този въпрос, тъй като той е много важен. Ще трябва да работим заедно с държавите членки. Трябва да има стабилно мнозинство държави членки, които да прилагат директивата. Знаете, че не е лесно да се работи по въпросите на данъчната политика, но ще продължим да настояваме за този приоритет спрямо държавите членки. Съвсем набързо няколко думи за доклада. Съгласен съм с онова, което каза госпожа Коста. Въпросите са доста сложни. Данните показват, ако ги анализираме малко по-задълбочено, че разделението между градски и селски райони не е толкова дълбоко в определени държави членки. В някои държави членки бедността е съсредоточена в градските райони, а в други в селските. Има, разбира се, несъмнено връзка с образованието, с нивото на образованост. Колкото по-високо е нивото на образованост, толкова по-активно е участието на хората в културния живот. От друга страна, трябва да подобрим и предлагането на култура. Освен това, подходът ни трябва да е на местно равнище. Все повече се възприема необходимостта от ам, интегрирането на културата на културния живот в живота на отделните общности защото много често хората не участват в културния живот не защото нямат средства, а защото не проявяват интерес. Може би обаче и ние не излизаме спрямо тях с правилните предложения. За това трябва да работим и по въпроса за предлагането. Това са основните въпроси. За нас ще е много важно да се ползваме по тях с подкрепата на парламента. Председателката, благодаря ви. Вероятно, може би сте прав. Вероятно, не пред... излизаме с подходящи предложения спрямо хората и за това не достигаме до всички. Накрая ще дам думата на господин Строевски. Нека преди това ви припомня, че крайният срок за внасене на изменения е 2 март в 10 часа. Ще гласуваме по доклада на 25 април. Господин Строевски, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Накратко ще се спра на коментарите на всеки от тях. Съгласен съм с казаното от колегата Родригес. Аз също подчертах тази бариера, която проистича от липсата на образованост. Не става дума за някаква висока форма на образование или висока степен. Не, необходимо е някаква базисна образованост да съществува, за да можете да разберете културните прояви. Освен това, трябва да се намалят разходите за по-малките и за по-младите. Това е трудно и за националните органи, и за местните и регионалните органи, но за щастие те вече започват да прегръщат тази идея. В Европа вече сме разбрали, че достъпа на деца до музеите трябва да е безплатен за дестата. Но липсата на интерес към културата, аз, го посоч... аз се посочих като е, втори е, проблем, трябва да ви кажа, че нямаме много надежни статистически данни, но над 50% от хората заявяват, че не участват в културни прояви, тъй като не проявяват интерес. Значи, потребността се възпитава вкъщи и в училище. По отношение на казаното от госпожа Лорд, благодаря. Много се радвам на вашите коментари. За съжаление, аз разполагам с ограничен брой знаци, думи и страници. Естествено, че анализът на някои от темите може да бъде разширен значително. Членове 4 и 5, също така и член 9 могат да бъдат предмет на допълнителни разяснения и аз съм оптимист, че ще се умеем да изпълним тази задача. Благодаря ви. Комплимент беше, че текстът е прекалено кратък. Това ще ми помогне. Сега към колегата Кораца Билт. Аз умишлено не съм споменала елитната култура, тази, която се прави от някакви артисти в кули от слонова кост. Вижте, да, фестивали като този в Авиньон са много добре известни, много зрелищни. Има и други такива, обаче участието там струва скъпо. Включително и посещението струва скъпо. Ние не критикуваме съществуването на такива места. Говорим за разнообразие, за наследство, за опазване, за е, фундаментални неща. Благодаря обаче за това, което казахте. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Коста. Да, аз е, много съм говорил по тези въпроси. Намирам, че те имат фундаментално значение. Нали, някои от нашите гости говориха за съотношението между селски и градски райони, аспектите свързани с равнопоставеността на половете. Е, жените по-често участват в културни прояви и посещават такива прояви. Също съм съгласен, че трябва да знаем повече, трябва да разполагаме с повече данни. А пък искам да благодаря посетителя ни от Европейската комисия и да кажа, че съм особено благодарен на Евростат, тъй като от 2016 година на сетне в Евростат бе направена много сериозна крачка напред от гледна точка на културата. Вече в Евробарометър се включват такива данни. И е, не е случайност е, това, че цитирах тези данни, когато се изказах най-напред, защото тяхното наличие придава качество, ново качество на цялата ни работа. Благодаря ви за този много интересен следобед. Благодаря, че представихте доклада. 2 март, 10 часа сутринта е крайният срок за внасяне на изменения. Сега ви желая приятна вечер, приятна заслужена почивка. Утре в същата зала ще продължим работа от 9 сутринта нататък. Благодаря още веднъж на преводачите. Желая приятна вечер и на тях. До утре.